Diamo inizio al nostro workshop. Започваме работата. Нашия семинар започва. Моля, заемете местата си. Innanzitutto voglio ringraziare искам да благодаря на всички, които са тук. И включително и организаторите на този важен семинар. и за, на всички онежи, които участват в него. Госпожа Фишербол, която е а, комисара, е отговорник за а, селското стопанство и господин Екскил Ерландсон. Ще имаме възможност да размишляваме по повод бъдещето на ОСП и също, същевременно бюджета за две, за, на европейските общности защото ще трябва да се намери един балансиран подход в бюджета от една страна. А, позициите на комисията, която из, подкрепя, подкрепя поддържа а, известни свои предложения в областта на а, селско, селското стопанство и други приоритети. Мисля, че средствата ни трябва да се отнемат от основата на Европейския съюз в момент, в който искаме да развиваме териториите, да намериме нови начини, по-добри начини за управление на регионалното развитие но Лисабонският договор е, ще подбележи един исторически момент в развитието на европейските институции, Европейския парламент, който става със законодател в много области, включително и в областта на селското стопанство и съответно Европейския парламент ще е, направи всичко възможно, за да се е, отбележи напредък в нормативната уредба на селското стопанство. Днешният дебат ще е, ни донесе много информация по повод промените, които се извършват в момента в Европа и в международен план, новите предизвикателства, с които, пред които сме изправени, новите политики и по-специално политиката в областта на селското стопанство която е един от стълбовете на строителството на нова Европа, една от най-важните общностни политики, една от основните ключови политики, на основата на която можем да е, оформиме европейски отговор, европейско решение в областта на сигурността на храненето и устойчиво развитие. За това цялата тази политика трябва да бъде усъвременена. Е, ще разгледаме различните аспекти, ще осветлиме проблемите в различен, в различен план. През още от 2003 година започнаха реформите в областта на ОСП, което има нов облик – като селското стопанство даде своя, е, своя принос в строежа на нова Европа. Това беше една много амбициозна политика. Една нова философия, едно ново виждане, което трябва да обсъдиме, както казах, в е, светлината на е, прилагането на нови механизми. Разбира сме се изправени пред рискове и опасности, които не бива да пренебрегваме. В момент, в който обсъждаме бюджета на Европейския съюз, Макар и този документ, предложен от Европейската комисия, да не е абсолютно официален, то неговото съдържание вече е обект на обсъждане и на критики. Преди да сме е, определили стратегиите и насоките на европейските политики за бъдещите е, няколко години. Просто ми се струва неуместно да е, впрягаме воловете, е, колата пред воловете или воловете зад колата. И ние проявяваме голям интерес към това, което ще чуем като пояснение от госпожа комисара. Казва се, че земеделското стопанство, въобще селското стопанство трябва да дава по-голям принос в борбата с климатичните промени, спазване на екологичните норми, водните ресурси и така нататък. Кой, който иска такова селско стопанство, тогава ние не трябва да съкръщаваме средства от бюджета и не трябва при преработката на бюджета да се спира хода на реформата на ОСП. И в документа се посочва експлицитно също за по-голяма отговорност на държавите членки по отношение на разходите за ОСП и е, това съответства напълно с последните позиции на парламента, защото парламентът посочи, че ренационализацията на ОСП е неприемлива и ако трябва да се съкръщават средства в първия стълб, това ще доведе до голям дисбаланс в Европейския съюз и ще трябва да подкопаем традициите, каквито имаме в Европейския съюз. Тък му по време на економическа криза е още по-важно да се спазват тези принципи, защото е, по-бедните държави членки е, изпитват по-големи трудности при съфинансирането и дисбаланса става по-голям. Аз е, не искам да правя подробен анализ на този политически документ, искам само да посоча каква опасност е, съществува за обществото и за селското стопанство, ако се съкръщават средства в е, е, този ресор. И е, е ясно, че е, реформата на ОСП не означава по-малко за селскостопанската политика, напротив, повече средства, за да могат да се избегнат тези дисбаланси е, тези допълнителни разходи, които обявиха Франция, Испания, Германия в тази сфера, показват много ясно какви е, дисбаланси са възникнали поради кризата. Накрая искам да посоча следното тази е, визия, това виждане, което е, представи комисията, трябва да е, бъде добре балансирано от парламента и а, е, това ще стане след е, влизането в сила на договор от Лисабон, ще означава нова фаза за европейската политика, а с това в частност и за селскостопанската политика. Нормотворческият процес, законодателният процес в Европейския съюз дава възможност на представителите на гражданите от 27-те държави членки да играят равноправна роля при оценка на предложенията на комисията. И по този начин е, парламентът може по най-добрият начин да представлява гражданите на Европа и е, парламентът в една модерна форма и кохерентна форма може да отговори на потребности на едно общество, което желая растеж и развитие. И една обща селстопанска политика трябва да бъде предизвикателство за всички. Това бяха моите встъпителни думи. Мисля, че е важно да се каже това в началото на нашия семинар. И искам да посоча и някои неща, които са важни днес по време на нашето заседание. А сега а, искам да дам думата директно на председателя на съвета а, по селско стопанство на, стопанство на шведския министр, а, господин а, Ерландсон. Благодаря, Пауло. Благодаря, Пауло. Темат for denna work Искам да ви благодаря най-сърдечно за тази покама. Темата на този семинар е много добре избрана и всъщност няма какво да се говори много задълбочено по нея, но това е въпрос, на който аз отдавам голямо значение и това знаят много добре и колегите ми в съвета и те правят същото създаването на обща селскостопанска политика след 2013 е изключително важен приоритет е, в общата сълскостопанска политика за следващите години. Ние се намираме в едно много бурно време, е, в един е, момент, в който се очаква влизане в сила на Лисабонския договор, а това означава по-тесни контакти между нас и парламента и се радвам в бъдеще по-често да посещавам форуми като днешния. Въпросът за това как ще изглежда ОСП след 2013 година, беше е, разяснен в е, стъпителните е, думи. започна реформирането през 2008 година по време на френското председателство. След това директните помощи, прекото подпомагане се дискутира по време на чешкото председателство и за мен сега е нещо съвсем естествено да се концентрирам върху тези въпроси. Вие знаете, че следващата седмица ще има ориентираща дискусия по тази тематика, която съм организирал аз. При заседанията на съвета аз ще моля държавите членки да разработят списъци с най-важните проблеми и предизвикателства за европейското селско стопанство и същевременно да посочат как може да се реагира на тези проблеми, за да може да се постигне ефективност. Едно предизвикателство, което аз нас, а и много други виждат като изключително важно, е, са климатичните промени. Промените в климата са е, световно предизвикателство и може би най-голямото, е, на което сме изложени. Науката е, също трябва да помогне, за да можем да си отговорим на въпроса как можем да постигнем устойчивост е, в е, този сектор. Селското стопанство и промените в климата бяха тема на нашата неформална среща през септември. Ти знаеш това, Пауло. И по време на това заседание ние бяхме единни, че най-голямото предизвикателство за ОСП с парниковите газове и че ние трябва да адаптираме селското стопанство към тези климатични промени. Тоест, ние трябва, както за земеделските стопанства, компании, така и за всички останали сектори в нашето общество да положим необходимите грижи. Аз съм а, за това а, въпросите, свързани с климатичните промени, да станат а, а, така приоритетни в сферата на ОСП е, да си зададем въпроса какво може да се направи е, и да не разглеждаме проблемите с климатичните промени изолирано, защото е, съществуват и други предизвикателства, например опазване на биологичното многообразие, добро управление на водните ресурси. Това естествено е много важно именно поради промените в климата и по тази причина промените в климата и предизвикателствата, свързани с тях, трябва да се разглеждат заедно с всички останали предизвикателства. Освен това, трябва да си зададем въпроса как трябва да подобрим економическите дейности и въобще економическата активност в нашите региони. За мен това е изключително важно предвид двете слаби години в Европа по отношение на економиката и конюнктурата. И е, това са неща, е, които е, трябва да си поставим като задача. Друга задача това, е работ... това са работните места, които предлага селското стопанство. Там се пред привлекателни работни места и трябва да се усъвършенстват съществуващите инструменти и да се е, м, разширяват а, е, някои а, е, дейности. Необходимо ни е по-динамично развитие и трябва да се погрижим за това фирмите да се реструктурират, така че да създават повече растеж и работни места. А, наред с а, това предизвикателство, а, селското стопанство е изправено и пред специфични за него предизвикателства. Има проблеми и има празноти в ежедневната политика, които ние трябва да овладем живеем заедно. Аз мисля, че никой а, е, не поставя под въпрос важната роля на сълскостопанската политика, когато трябва да се погрижим за нашите земеделски стопани, е, и за техния а, е, жизнен стандарт. Вътрешната политика и вътрешния пазар означават единна политика и в сълскостопанския сектор. И освен това трябва да се погрижим нашия дънакоплатец да се убеди в това, че неговите средства се изразходват по законен и честен начин. Що се отнася до директното подпомагане, много от държавите членки смятат, че тук във всички случаи е необходим баланс, защото ние сме се опирали на исторически производствени нива, когато сме определени заобикаляли ставките за подпомагане и а, колкото а, повече години минават, толкова по-големи и по-сложни стават а, тези различия между държавите членки, а, що се отнася до размера на подпомагане. И тук а, ОСП трябва да се погрижи до 2013 за едно по-честно разпределение на средствата. И, а, например, а, днес може да се посочи, че директното подпомагане допринесе за е, добрите е, и честно разпределени доходи на нашите земеделски стопани. Е, друг видим ефект е, е, от е, директното подпомагане е, че нараснаха пазарните цени и все по-голямата задлъжнялост на земеделските стопани в последно време се дължи именно на разликите в пазарните в пазарните цени, пазарните разходи. Освен това, по този начин се засягат и някои специфични дейности. И накрая, аз тук вече говоря в качеството си на шведски министр на земеделието, трябва да постигнем нещо, което отговаря на естествените проблеми на земеделските стопани. И ние трябва да подкрепим всички задачи, на, всички дейности, насочени към общественото благо. Това означава, че би трябвало а, да а, се погрижим за втория стълб, а, където абсолютно са ни необходими помощи, т.е. там трябва да има подпомагане. Благодаря. Благодаря ви, господин Скил. Благодаря за вашето изказване и за е, отношенията и връзките между тези различни аспекти. Разбира се, след това ще е, можете да вземете думата, е, за да вземете отношение по казането. Сега давам думата на госпожа Фишер Бол. Добър ден, дами и господа. Много ви благодаря за тази много любезна покана, която отправихте към мен. Надявам се, че ще ще ме извините за това, че много фокусирано а, ще представя пред вас своите ремарки, защото това са 10 минути, а пък общата селскостопанска политика е нещо изключително а, сериозно и голямо. Но искам преди да започна да стане нещо изключително ясно. Аз вярвам много твърдо, че имаме нужда от силна, здрава, мощна обща селскостопанска политика. Чула съм и съм прочела много неща за своите позиции в различни вестници. Бил, била съм според тях и либерал, който иска да остави всичко на силите на пазара. Това обаче са напълно неверни неща и всеки, който следва дебата, а знае много добре, че не е така. От друга страна обаче, искам да съм пределно ясна, казвайки, че ОСП има нужда от по-нататъчни промени. Промени, които обаче ще укрепят общата сълскостопанска политика, а не да отслабят. И аз съм уверена, че това може да стане. Защо имаме нужда от силна, мощна ОСП? Първо, защото има много голяма степен на загриженост по отношение сигурността на храните, на изхранването. От 7 милиарда, които сме в момента, около 9 милиарда се очаква през 2050 да бъдем. И знаем, как, че тенденциите в развитието на начина на хранене се променят. В Азия хората започнаха да се хранят и с месо, за разлика от съвсем доскоро в миналото, когато се храниха само с ориз и зеленчуци. Тоест, трябва да увеличим сериозно сълскостопанското си производство. Между 70 и 100% е необходимо да увеличим до 2050. Сигурността на храните, на производството на храни ще продължи а да бъде зачитано по един най-положителен начин от Европейския съюз. Уверена съм, че а, сте съгласни с мен, че ние правим и доста пари от всичко това. Тоест не можем да си позволим да пренебрегнем собственото си производство. в няколко определени а, области в света ще се концентрират вероятно производствата на някои видове храни, селскостопански продукти, от които се произвеждат храни. И това ние не можем да позволим, защото при една епидемия при някакво голямо, сериозно, мащабно заболяване на а, а, растенията или животните, ще остане света без тези храни. Ето, знаем, на собствения си гръб сме изпитали какво може да се случи, ако ни въртнат кранчето на гъста ни в Европа. Знаем какво е. Ами какво ще стане, ако някакъв тип земеделски продукт и храна изчезне от пазара? Това не можем да си го позволим. Освен това, трябва да направим всичко възможно да подобрим управлението на земите. Около 80% от нашата територия а, е земеделска, земе, а, а, е покрита с гори. Обаче, ако това се промени драстично, последиците ще са много а, сериозни а, изоставянето на земеделски земи без да бъдат обработвани ще доведе до деградация и ще превърне части от европейския континент в пустини. Около една трета от земеделските ни земи са от изключително високо качество, с изключително голямо биоразнообразие, което съвсем простичко казано ще изчезне, ако земеделието не продължи да съществува и да се развива през следващата, до следващата година се, а, за съжаление, се очаква едно доста сериозно спадане на биоразнообразието, на видовете а, животни и растения. Около 9%, 9% от приходите идват от селско стопанство. А, но същото се отнася и до емисиите на въглероден двуокис. което означава съвсем конкретно, че ще трябва през следващите няколко години да се намали сериозно този обем на емисии. Климатичните изменения виждаме как възникват, как се развиват поради всичко това, което правим в света и за това в ам, земеделските райони нещата трябва да се променят. Около 90% от нашата територия е а, дом на половината от населението на Европа. Тези територии имат огромен капацитет като възможности, добри условия за живеене и работа. Но основните услуги липсват на много от тези места ето защо е необходимо държавата, публичния сектор да даде едно рамо, да подкрепи, за да се развият такива райони. Ето защо трябва да мислим в по-общи термини и понятия какво трябва да се направи. Какво обаче не можем да направим е ясно. Не можем да навлезем в бъдещето, вървейки на заден ход. Дните на такива идеи свършиха. неефективно беше да се подкрепят доходите на а, фермерите. Оказа се, че не води до развитие. Ето защо ние в Европейския съюз трябва да мислим по-интензивно по отношение на бъдещето ни, а именно да подкрепим ключовите елементи в общата селскостопанска политика. Иначе, иначе Акулите ще се съберат и ще започнат да правят кръгове около нас и ще чакат да отхапат по парче от нея, а ако ОСП не работи добре. Пълното дерегулиране не е нещо, което трябва да бъде подкрепено изцяло. От една страна, ние трябва да спазим курса на движение, за да реагираме правилно, конкурентно способно, творчески на сигналите, идващи към нас от пазара. В същото време трябва да подкрепяме земеделските производители по време на кризи, за да не се стигне до ненужни проблеми. Тоест, ние да, ние трябва да подкрепим, да окоръжаваме конкурентоспособността. Ето защо ни трябва да третираме нашите фермери с респект, с уважение. Регулацията има своята роля, която трябва да продължи да играе, но в същото време трябва да помогнем на фермерите да се справят с кризите, с ситуациите, които застават пред тях, защото има неща, за които пазара не може да помогне. Климатичните изменения. Регулацията си има своето место. Обаче, ако ние натоварим твърде много а, плещите на нашите фермери, ние всъщност това, което ще направим е да пренесем производствения си капацитет в областта на земеделието зад океана, извън границата на Европейския съюз, най-малкото. Като внасяме повече храни, а, ние всъщност подпомагаме увеличаването на емисията на въглероден двуокис, защото се, те са произведени тези храни в онези региони на света, в които не се съблюдават изискванията за а, опазване на околната среда. И за това си мисля, че едно много разумно средство или начин за инвестиране е именно в подкрепа на сълскостопанската политика. Ние трябва да подготвим едно цяло меню от различни начини и средства, които да помогнат, без да прекаляват, на земеделието. Ние трябва да реорганизираме и да подобрим това. Като цяло ОСП ние, в сферата на ОСП ние трябва да сме много открити за всичко ново, което работи добре. Но мисля, че не трябва да се превърнем в затворници на историята. И накрая, последното, което искам да подчертая е да спечелим и да запазим подкрепата за ОСП е на практика това, под което с голямо желание обществеността ще се подпише, т.е. ще ни подкрепи. Освен това, начина по който се разпределят средствата сред всички членове на Европейския съюз, както Елен обясни, е нещо, което е много важно и в същото време много чувствително като тема. В този смисъл, ние трябва да сме реалисти и то политически реалисти. Също така трябва да бъдем политически реалисти и в един друг смисъл. Ние не можем от една страна да защитим ОСП като жизнено важна европейска политика, ако от друга страна хората виждат, че дискусията е само за това как да си а, а, запазим голя... най-голямото парче от тортата, независимо дали с зъби и ногти трябва да се борим за него. Ние можем и трябва да убедим обществеността, че тя има огромна, жизненно важна роля да играе в това, което искаме да постигнем за по-доброто ни бъдеще. И така, господин председател, нека съвсем накратко да спомена нещо за а, прегледа на бюджета и тази, днес, този вест. Факт е, че аз, аз, аз бях много очудена, когато чух, защото аз самата никога не съм виждала този документ и честно казано ми се, ми се струва, че някой в комисията си е развил така собствените идеи относно бъдещето на е, прегледа на бюджета в тази област. Този документ е, как, как, как наричате вие та? Е, направо за захвърляне буклук. И следващата комисия, разбира се, ще трябва да изработи свой собствен документ относно е, прегледа, преразглеждането на бюджета. И се надявам, че е, като ви като видите там какво е записано, не може да си представите, че аз съм е, че аз съм го подписала или че аз а, смятам, че трябва част от дейностите да се кофинансира съм. Така че много ви моля, повярвайте ми, няма такъв документ, той не представлява нищо, но следващата комисия ще представи своите виждания за бюджета. А, така че е, тогава ще можем да обсъдиме на основата на нещо конкретно. Благодаря ви. Благодаря, Мариан. Благодаря, скъпа Мариан. Тези е, ръкоп, тези ръкопляскания доказват, че ние е, така сме много доволни. Твоето изказване наистина задоволява нашия интерес и много се радваме, че този документ на практика е несъществуващ документ. Е, е, въпреки че, доколкото разбираме, бил публикуван в вестници. Това значи, че все пак буди загриженост, но в крайна сметка радваме се, че нещата са такива, каквито ти ги представи сега. Навлизаме в а, е, така по същество в темата. Поканили сме четирима експерта. Е, първо ще дадем думата на двама от тях. Господин Блеквел от Country Business е, Association и след това на Вансон Шателие от ИНРА, е, а след това ще е, продължиме с дебата. Така че аз бих помолял двамата експерти да се изкажат, а след това ще започнем с дискусията. Thank you, Chairman. Uh, I'm very grateful. Благодаря, господин председател. Наистина съм много щастлив, че има тази чудесна възможност да говоря пред Европейския парламент. Именно в този момент, когато парламента се готви да поеме изцяло ролята си на съвместно, голямата си роля в съвместното взимане на решения за целия Европейски съюз. Знаем, че ОСП е в преход, откакто започна да съществува. <laughs> Дали е почнал 56 или 68, няма никакво значение. И аз мисля, че много добре и гъвкаво се адаптира при всички политически, социални и економически промени в Европа. И от 1992 година на сам, когато старата ОСП, която беше изключително пазарно ориентирана, тази система беше реформирана или поне започна процеса на реформирането и започна една тенденция, която стана устойчива по отношение прехода, промяната в ОСП. Важното обаче е да не забравяме какво в кои периоди се променя. И аз мисля, че е добре да се формира а, по-новому ОСП след 2013 година. И аз смятам, че обществеността на Европейския съюз е тази, която трябва да бъде добре подготвена, за да прецени коя е най-подходящата нова форма за ОСП. Ето, натам съм насочил и, насочил и своите ремарки. По е, реципиентите на, на тези а, средства по ОСП понякога са малко объркани, защото имат чувството, че това е една повече или по-малко временна система. Постига се до някаква обаче малка степен едно съгласие с останалите части на обществеността в Европа, че наистина не е много постоянно това. Защо? Защото постоянно се критикува ОСП е, е, от всички, които са извън селското стопанство и извън Европа. Освен това, обаче, фермерите и това, което те получават като помощ и подкрепа, е непрекъснато критикувано. Аз обаче си мисля, че е добре да започнем да а, намаляваме несигурността, отколкото да добавяме към тази несигурност. Ето защо се радвам, че на председател е, че председателя на а, Комисията по селско стопанство а, използва едно такова определение за решението или поне идеята да се намали бюджета за подпомагане на селското стопанство в Европейския съюз. Да се започне с намаляване на бюджета и едва след това да се говори за неговото преразпределение и едва след това пък да се говори за трансформирането му, е като че ли най-малко казано странно. Може би е по-добре да видим какво е допринесло а, подпомагането на селското стопанство за задоволяване повече на нуждите на европейските граждани, отколкото да започваме с това, колко да намалим, пък после ще видим. А намал... Отхвърлянето на едно по-добро разпределение на ресурсите едва ли е добре. А, разбира се, в същото време ние трябва да подпомагаме и други а, населенията на други части на света и в същото време дали пък е разумно само така да правим, а, не знам, защото в този дебат има и сериозни опасности. И така, Нека да се опитам съвсем накратко да кажа, според мен, каква трябва да бъде целта на а, общата селскостопанска политика след 2013 година. А, знаем, че в основата на общоевропейските политики има някои а, принципи, които са вече а, приети от всички. Знаем, това е храна, околна среда, сигурност. Както председателя на съвета, така и председателя на комисията, така и госпожа комисаря подчертаха, че населението расте, но това не означава, че не трябва задоволяването му с храни, и то сигурни и добри храни, да се повишава. Напротив, много а, важни са предизвикателствата в околната среда, а именно а, да се справим и с увеличаването нуждата от храни Атмосферата обаче е нещо изключително важно и в същото време а, а, а, атмосферата в обществото имам предвид, за да се оценяват усилията на тези, които се опитват да запазят околната среда, дори да повишат нейното качество и в същото време да предоставят необходимите замеделски продукти е много важно. Това, което искам да подчертая е, че интереса в селското стопанство и в околната среда трябва да се съберат, за да обединят усилията си и бюджета да бъде а, да бъде разпределен по този начин. А сега, малко да стесним фокуса на дискусията. Ако ще навлизаме в подробен а, диспут по отношение а, подробностите на ОСП след 2013 година, би трябвало да се а, споразумеем по това, което е необходимо да се каже по отношение на това, което в момента съществува. Доста популярен е а, подходът, че всичко си е наред не, аз мисля, че има някои слабости, някои предизвикателства в настоящото ОСП, а именно а, законността на единните плащания и това, което аз наричам предоставяне на екологични услуги. Мисля, че липсва за законосъобразност на системата за единно плащане. Това е 75% обаче от бюджета в момента. Една след друга се правят а, научни публикации и когато хората разглеждат подробностите в тези плащания, а, малко отговора е а, нефокусиран, защото отговора е ми, който се намери, той получава средствата. Някои казват, трябва да се а, съобразяваме с доста по-високите евро, е, европейски стандарти по отношение изискването към околната среда, а, по отношение опазването на спецификите, а, уникалността на отделните области и така нататък. Обаче това не е достатъчно вярно, за да обясним защо сме дали ето такива средства на ето тези фермери. И това е проблема. Големите трудности са именно свързани с тази система на единни плащания, защото на практика, само ако погледнем данните, които сме набрали от отделните стопанства, ще а, видим какви са несъответствията. На 15-та страница от моят доклад съм, а, постави, а, съм показал а, тези пропорции. От един до 106% е споразумение, съответствието или съотношението между промишлено производство и сълскостопанско производство и неговото е, финансово подкрепене. А средната стойност би трябвало да бъде около 35% или 35 към 7, 65. И така. Например, защо трябва да зависят плащанията а, от това а, каква е площа на пасбищата, на които са разположени а, животните. Ами там може да има големи различия в качеството на а, тези а, площи а, с пасбища. Ако а, се опитаме да ги а, калкулираме по отношение на хектар или а, глава животни или селскостопански животни имам предвид, а тогава ще видим, че отново има някои много странни несъответствия. Вторият сериозен проблем обаче е предоставянето на екологични услуги в интерес на обществото. Виждаме, че обществото цени високо услугите свързани с екосистемите. А, с, а, услуги, които могат да бъдат предоставени само от стопаните на тези земи. Освен това, ние можем да очакваме увеличаването на този тип услуги. Но стоки и услуги от обществен интерес е малко странна, странно понятие. Добре е да ги уточняваме и освен това да даваме ни много точни и ясни дефиниции на такива понятия, за да е ясно на обществеността за какво говорим. това обаче е повече или по-малко в посока на това на движението, което поехме през 1992 година по-скоро да подпомагаме участниците в селското стопанство, отколкото да ги пазим от пазарните сили. Дали обаче е необходимо да подпомогнем селското стопанство още и за напред, за да се модернизира? Знаем, че а, всички други производства се модернизират и променят и замеделието не може и така да си стои отстрани. Но ако ще има намаляване на тези плащания за селско стопа, е, селските стопани, то тогава е, е по-добре да сме сигурни, че ги трансформираме в нещо, което ще подпомогне по-нататъчното развитие, вместо да го да наранява и унищожава. Има много още неща а, сред, около тези пет точки, които аз повече или по-малко обясних, но за съжаление нямаме време ако а, тази а, а, помощ за подпомагане на а, промяната на адаптацията не бъде добре формулирана и добре реализирана, то тогава, реализирана, то тогава няма да може да допринесе достатъчно за постигане на целите. Защото подпомагане на а, а, под, на адаптацията е нещо много добро, обаче може а, и може да доведе до много големи ползи. Но А, също така не трябва да пропусна споменаването на това, че доста полуки бяха извлечени по, от доста държави членки по отношение а, подпомагане на предоставянето на услуги, точка Г, а, тези крайни, най-отдалечени райони на Европейския съюз а, а, са онези, които трябва да получават тези плащания, но плащания, които се предоставят много интелигентно, защото, например, при наводнение да се дават средства за управление последиците от наводнението, за филтриране на водата и така нататък. И винаги ще е необходимо да поддържаме а, развитието и а, ремонта на съществуващите пътни мрежи. Трябва да подбираме думите много внимателно. Ето защо а, в, фрази като предоставяне възможност на държавите шенки да избират микса на подкрепата, която ще предоставят и така нататък. Това като че ли малко може и да обърка. Ние, според мен, би трябвало да се опитаме да предоставим повечето от услугите в обществена полза по стълб едно и член 68 за мен а, а не, е, не е най-подходящия начин. Според мен структурният стълб е този, който а, може да доведе до промени, ако го подкрепяме. Модулация, съфинансиране. Може би това не е най-доброто, което може да се каже, но преразпределение на таваните по единните плащания, не знам, отговора може би е един микс от няколко елемента, които вече упоменах. Но когато говорим за стълб 2, повече мерки а, по екологичното а, а, равновесие е, са много важни. Но не трябва да забравяме нещо много важно, а именно, че а, публичните разходи по ОСП не могат да нарастват повече. И прехвърлянето на средства от стълб 1 към стълб 2 изисква допълнителни средства. Така че трябва да сме малко по-интелигентни, когато реагираме на всичко това. Да го кажа по друг начин. Когато предефинираме а, целите на ОСП и преразпределяме функциите между двата стълба, а, нека да бъдат функции, а, които са поставени по различен начин, а не да се опитваме да адаптираме съществуващите структури и след това да прекараме няколко години а, в а, размяна на аргументи за и против а, реформата. И последното, което искам да кажа, господин председател, е, че опасността в такъв дебат е да не се навлезе в твърде много подробности, защото си има много, които разискват това в сълскостопанския сектор, но, кой, но не са много хората, които ги слушат. А, трябва да уточним дали половин процент а, от бюджета а, от БВП на Европейския съюз си струва да бъде а, предоставен, за да сме сигурни, че има а, храна и а, то от необходимото качество а, за всички наши граждани. Благодаря ви много за това, че ме изслушаха. Благодаря много, господин Блаквел, за това интересно изказване. Има вече много записали се да вземат думата. А сега давам думата на професор Вансон Шатолие от е, Националния институт на Франция ИНРА. Благодаря. Имате думата. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, за мен е чест взема думата в тези трудни за селското стопанство времена предвид предизвикателствата, пред които сме изправени. Трябва да бъдем гъвкави, обаче отворени. Аз съм, е, споделям много от казаното от е, преждеговорящия. Аз ще говоря обаче по-скоро за регулирането на, паз, на пазарите. Струва ми се, че ОСП в момента е изправена пред три проблема. Една нестабилност на цените, каквато никога не е била такава като разбира се тази, тази нестабилност няма, не е само свързана с ОСП, но и с преговорите, които водиме с останалите страни в света в рамките на а, кръговете преговори в СТО. И трудност, трудностите, с кои, които се сблъскваме за приключване на цикъла Доха, на кръга Доха. Това тока доказва още веднъж, че все още не можем да се разберем относно либерализацията на пазарите и по-специално на взаимоотношенията ни с, с развиващите се страни. Второ, натиска на върху бюджета е огромен. И много от селските стопани в Великобритания, Франция, Италия, Испания няма, няма да могат да се, да справят и да поемат а, своята съдба в своите ръце, ако ОСП е прекалено строга и прекалено а, и прекалено регулирана. Така че трябва да, трябва да бъдем много е, предпазливи, включително и по документи, които, както беше казано, са хвърлени в Окоджийското кошче. Нека не забравяме, че селските, стоп, селските стопани се боят от бъдещето, те няма да инвестират и по този начин ще се нанесе ущърп на цялото земеделие, на цялото селско стопанство. Затова дебата е много уместен и е, важен днес в, в бъдеще все още регулирането и интервенцията ще са необходими, защото а, пазарите са нестабилни, защото а, предлагането не е достатъчно гъвкаво в дългосрочен план и защото има много проблеми свързани с климатичните промени. Това ще е вярно днес, това ще бъде вярно и в бъдеще И знаете много добре, че когато има някакви рискове или, стопан, или опасности, селските стопани, земеделците не инвестират. Това е, е може би една от характеристиките на е, селските общности. От друга страна обаче не трябва да забравяме, че селското стопанство е една от основните фактори за създаване на работни места в Европа и това трябва да бъде в центъра на нашето внимание и на нашите обсъждания в Европа. Това е все още един стратегически сектор. Може би днеска вече няма толкова случай на ембарго, но господин Блакуел представи основните етапи на развитието на ОСП от 1992 година насам. Но за бъдеще трябва да не забравяме едно. В никакъв случай не трябва да обръщаме гръб на 15 години развитие на ОСП, макар въпреки слабостите, с които се сблъскахме, но в никакъв, никакъв случай не трябва да изоставяме реформите, макар и да трябва да, да прилагаме творчески решения за бъдеще. Второ, спекулациите на пазари. След 15 години реформи е, Констатираме обаче, че регулирането на пазарите представлява един много малък дял от бюджета в сравнение с разделяне на, разделието на плащанията. И е, инструментите за регулиране сред тези инструменти възвръщането на е, е, субсидиите за износ са най-малкото перо. И макар ти трябва да, да, да видим наистина докъде сме стигнали в тази област. Най-важният е, един от най-важните инструменти за регулиране. Става дума за митническите ставки. Казват, че това е печалба за производителите, загуба за потребителите. Но в Европа всеки път, когато са спадали митническите ставки от подписването на Маракешското споразумение, нещата се променят и мисля, че е, дебата не трябва да се, да се фокусира върху теорията. В крайна сметка нещата като че ли се крият в подробностите и намаляването на митническите ставки е нещо много сложно, тъй като това е едно взаимоотношение от различни елементи. Трябва да се разгледа естеството на всеки един отделен продукт е, че не може да има само консолидирани тарифи, трябва да има консолидирани тарифи и приложни тарифи, че тър, търс, търсенето ще се увеличи на, няко, на някои продукти, че, цен, че цените в Европа са спаднали за някои продукти. Нека не забравяме и тарифните бариери и основната знач... значение, което е, играят потребителите, т.е. когато те предпочитат местните продукти пред вносните продукти. От декември 2008 е, година 54% е, от митническите ставки са паднали, като 4% само за така наречените чувствителни продукти. Какви трябва да бъдат стратегиите на Европейския съюз предвид тази действителност? Първо, да знаеме, че, че не всички продукти ще реагират по един и същи начин спрямо спадането на митническите ставки. Второ, трябва да приемеме, че някои държави, по-специално държавите с а, чиято, чиято економика се развива в момента, ще увеличават митническите ставки с цел протекционизъм и с цел защита на собственото си производство. От друга страна, от друга, от, от друга, от друга страна трябва да съсредоточим усилията си в производството на говеждо месо и разбира се и млечни продукти, но предимно на говеждо месо, за да можем да бъдем конкурентоспособни спрямо Бразилия, например. Отдавна вече в Европейския съюз има дефицит на производство на някои продукти и стоки, като например говеждото месо. И това принуждава Европейския съюз да внася е, от е, дадени определени страни. През 2008 2008 година изразходвахме по-малко от милиард за възстановяване на а, а, експортни субсидии. Въпреки всичко обаче този инструмент ще, ще изчезне, просто трябва, това е един инструмент, който е много полезен, когато избухне криза, но при, в крайна сметка последните години приспособяваме нашите политики така, че е, този инструмент да стане е, излишен в бъдещите години. Още повече, че някои страни и правителствени организации е, остро критикуват използването на този инструмент. По този начин ще е, насърчаваме конкурентоспособността на нашите предприятия да изнасят без е, експортни субсидии. В никакъв случай не, не можем да разделиме е, е, политика на селското стопанство с парична политика и има е, тяс, тясно свързани тези две политики са тясно свързани. Що се отнася до гаранциите или така наречената мрежа за сигурност? Мисля, че трябва е, да, да разгледаме проблема свързан с е, резервите и с е, минималните резерви, по-специално в областта на е, зърното тъй като в момента е, резервите са нито много обемни, нито много големи, нито много малки и те ще бъдат един основен фактор за намаляване на рисковете. Мисля, че политиките на застраховка в никакъв случай не могат да заместят регулирането от страна на държавата и че трябва да има минимални гаранции, дори ако тези, ако тези резерви са малки, за да не трябва да прибягваме към помощи, що се отнася до риск. Проблема с рисковете е обект на много анализи и проучвания в последните 10 години. Но в крайна сметка сами, самите, самите стопани не познават различните пазарни инструменти или поне много по-малко, отколкото економистите. И и а, мисля, че има доста голямо разминаване между потенциала на инструментите, с които разполагаме и по-специално да речеме в областта на животновътството и начина по който а, стопаните си служат или биха били склонни да си служат с тези инструменти. Струва ми се, че имам, че инвестициите в селскостопанските машини и съоръжения са огромни, по, по този начин на това нанася ущърп на развитието а, и че фискал, фискалната политика много често не отговаря и не, не се приспособява към действителността. И още нещо. В рамките на преговорите в СТО. Показателите за управление на риск трябва да бъдат много по-гъвкави от онези, които се прилагат днес. Ограниченията ако на е, инструментите за управление на риска са прекалено големи и също, също, времено трябва да се възползваме доколкото може повече от добрите практики, чуждия опит. Трябва да обучаваме селските стопани да управляват риска и държавите да се насърчават за прехвърляне на средства от първия стълб към втория стълб. От политическа гледна точка това в момента е възможно, инструментите съществуват, но за сега като че ли реализациите са прекалено скромни. Що се отнася до квотите? Нека кажа няколко думи за Сейт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 това е един от основните въпроси, поне за Франция. Е, е, квотите бяха широко критикувани в момента, в който бяха възприяти, а днес се критикува е, евентуалността на премах, за премахване на тези квоти. 25 години вече се практикува системата на квоти. Те са много различни, но във всяка една отделна страна. В квотите в Дания нямат нищо общо с квотите във Франция. Има търговски квоти и е, не търговски квоти. Така че е, практиката във всяка отделна страна е различна. Така че не, не, не, не можем да имаме един единствен начин на регулиране на отрасъла мляко, тъй като в продължение на 25 години отделните държави членки са прилагали отделни е, свои собствени политики. Е, млечни, млечните квоти е, имаха известни преимущества, е, имаха позитивно е, влияние в много области, но какво трябва да се направи днес? Трябва, трябваше ли да се увеличават млечните квоти с 1% от 2009 до 2013 година и след това да се премахнат. Според мен това е неподходяща стратегия, неуместна стратегия, тъй като тези средства можеха да се използват за, едно, по, за един по-гъвкав преход а, чрез а, а, регулиране, като същевременно да има повече дерегулиране на пазарите и в 5, 5 милиарда литра мляко можеха да бъдат произведени, не са били произведени. Аз не критикувам квотите, но смятам, че премахването на квотите не е най-добрият начин за е, раз, раз, развитие на политиката в бъдеще. Второ, ако се премахнат квотите, какво, какво, какво ще се прави? От една страна трябва да приемеме, че държавата и е, обществения сектор ще се е, оттегли след 25 години намеса. Е, подобно оттегляне обаче трябва да бъде е, дългосрочно и като същевременно се е, въведат постепенни гаранции за произведетелите. Трябва обаче много време и трябва различните държавите, където има много производители, да се създадат съответните гаранции за производителите, като и въобще подхода да не е еднакъв в Великобритания и в Дания. Аз познавам малко по-добре е, нещата в Дания. Така че можем да приемеме, че ще има оттегляне на обществената намеса в този отрасъл, отрасъла мляко, но това оттегляне трябва да стане постепенно Нека не забравяме, че кризата в млечния отрасъл не се дължи на финансовата криза, че положението можеше да бъде още по-лошо, а, ако а, производителите наистина бяха произвеждали толкова, колкото им позволяваха квотите. Що се отнася до преките плащания? Дори във Франция, мисля, че ще се приеме идеята за разделяне на плащанията. В много от страните на Европейския съюз това вече е въведено. Това не, това, това не е това не е проблем, примерно, млечния сектор или Е, този проблем не засяга е, планинските райони, а по-скоро районите, където има многопрофилно производство. В момента сме в един, сме в един много сложен е, период, тъй като помощите не се съобразяват с цените на пазара. Защото когато се увеличиха цените на зърнените култури, се увеличиха и цените на млекото. Представ, през, Представете си, че пример бяха се дигнали цените на зърнените култури, а бяха спаднали цените на млекото, тогава щехме да бъдем изправени пред криза. Но наистина в момента сме в един много труден момент – така че трябва. Моето послание е следното. Не, смя, не, не смятам, че ако има разделение на, на плащанията, това ще, ще допринесе някаква законност на този начин на плащане. Е, закон, законно ще има ако срещу тези средства, срещу тези помощи се наложат едни нови екологически критерии. И тук съм съгласен с казането с колегата. Трябва да, да се свърже е, запла, за, заплащането, е, раз, разделното заплащане с предоставянето на нетърговски услуги, екологически услуги. Е, ние четеме и че, че, че, четеме много неща, почти всичко, което излиза в областта на земеделието. Дори госпожо комисар и докладите, които е, според вас са е, без, безцелни, които се хвърлят в, в буклоджейското кошче. Но трябва да бъдем конкурентни, трябва да бъдем на пазарите, трябва да бъдем отворени към потребителите. Това трябва да бъде бъдещето на селско-стопанската политика. Също времено не трябва да провеждаме една по-малко европейска политика. Съвместното финансиране е, до, до някъде набляга на отговорността на, на държавите. За това ще трябва да се намери един баланс между двата подхода и да се, да се намери баланс спрямо развитието на африканските държави, където знаем е, какъв ще бъде демографския приръст. Не искам да се връщам към една е, към един стар спор, свързан с а, та, праговете и таваните на помощите. Защото ако, ако тавана е прекалено висок, струва ми се, че това не, това не е нищо, нищо ново. Аз Аз смятам, че селското стопанство трябва да бъде до известно степен регулирано, като същевременно се предостават гаранции или така наречена мрежа на сигурност. И още нещо системата на договореност, която да замести системата на квотите. Това е една много сложна система, но само, по, само ако е, имаме едно, едно дългосрочно виждане в тази област, ще има и бъдеще за ОСП. 30 милиарда разделно плащане на основата на, на на това, което са правили в миналото селските стопани, а не спрямо днешното им положение, е, е, нещо немислимо. Това, това ми се струва, че е земеделска политика, която няма бъдеще. Затова трябва много бързо да въведем реформи. Благодаря, Благодаря. Благодаря за тези така важни е, коментари за това важно изложение, също и от страна на представителя на е, е, СЕЛА. Е, сега искам е, да дам думата на членовете на нашата комисия, първо на координаторите. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря за провеждането на тази работна среща, на този семинар. Ние изслушахме различни аргументи и а, искам сега да засегна някои точки от тях. Първо искам да благодаря на госпожа комисарът за това, че вие а, искате да изхвърлите в кошчето несъществуващ документ. Аз прочетох този документ. В него е вложен а, доста труд и е, за това си позволявам един критичен въпрос. Вие, когато казвате, че някои усърдни служители са работили по нещо без да са имали официално възложена задача, дали все пак е, не е добре да погледнете дали няма много хора във вашата е, генерална дирекция, така че имат време да се занимават с е, такива документи. Все пак не е зле да проверите дали е, нямате твърде раздут щат във вашата дирекция. Сега, Другата тема – ОСП след 2013 е, година. Много критични гласове се чуха по отношение на плащанията за селското стопанство. Аз мисля, че ние трябва да разгледаме нещата малко по-относително. През 1970 е, година 78% беше частта за селското стопанство в общия бюджет на а, е, общността и а, през 2013 година година, това ще бъдат някъде 36%. И всъщност става дума за разходи, които се правят за 5% от населението на Европа. Но нещата трябва да се разглеждат в относителен аспект. Ако националните бюджети се разглеждат така, както бюджета Брюксел, то тогава всъщност имаме 3 до 5% от населението, които се занимават с земеделие. Тук ние правим селскостопанска политика за 500 милиона потребители в Европа. И ако се направи е, една сметка за 50 милиарда разходи е, за 500 е, милиона, то тогава можете да видите колко средства се падат на един граждан на Европа годишно. Така че да се погрижим за поддържане на ландшафта, да се опазва културния ландшафт, да осигуряваме, разбира се, пресни храни за европейския съюз. И това е всъщност най-ефтината застраховка живот, която имаме в Европейския съюз. И какво ще стане след 2013 година? Ние трябва а, разумно да разпределяме средствата за селско стопанство и тук има редица предложения от най-различен характер. Мога да си представя за времето след 2013 година, че за поддържане на ландшафта и за а, стопанисване на земите ще трябва да спазваме много по-високи стандарти стандарти. Тази сутрин обсъждахме е, защитата на животното и животните и тук ще трябва е, да плащаме доста по-високи цени за хектар и то след като минат е, преходните периоди. В втория стълб ще трябва да се компенсират някои трудности в стопанисването. Също така ще трябва да се предвидят компенсации за крайно отдалечени отдалечените райони. Ако допълнителни разходи възникнат за нашите земеделски стопани, също трябва да ги компенсираме, защото много често ще трябва да имаме предвид, че ние не бива да се изолираме от Световната търговска организация. И също така искам да посоча накрая, че трябва да осигурим а, снабдяване на 500 милиона души с храни. Не трябва да допускаме, че поради а, редица развития на световния пазар, земеделските стопани а, ще трябва да се напасват към тях. Ние не сме готови да произвеждаме на тия цели в економиката имаше хора, които преди 5-6 години казаха защо в Европа и в е, Германия е, е необходимо да се произвеждат редица култури, които се е, получават на много по-ефтини цени от Бразилия и Китай. Престанете си, за 500 милиона потребители ще трябва да се повишават цените в един момент и същото може да се получи и в е, земеделското стопанство. Примерът беше даден с стоманата. Защо трябва да се произвежда в Европа стомана или в Германия стомана, след като може да се внесе по-ефтино от Бразилия или Китай. Същото може да се получи в селското стопанство и затова трябва да помислим за разумни пътища, е, по които да вървим след 2013 година. Благодаря, Алберт. Луис Капола Сантос. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на а, представителя на съвета и на госпожа комисар. Госпожо комисар. Това е, може би, последното ви посещение в нашата комисия и от името на моята политическа група бих искала да ви благодаря. Да ви благодаря за всичко, за цялата работа, която а, свършихте през тези години? Не... Знам, че в комисията Вие сте тежали и ние сме, ние сме ви много, много благодарни за е, солидарността, която вие и другите членове на комисията проявихте към моята страна, Португалия, в е, моменти, в които сме се обръщали за помощ към вас. Разбира се, мисля, че има, понякога сте била малко прекалено либерална, но имате още време. Вашата политическа кариера не е в края си, има време да се поправите. И сега, господин председател, смятам, че следващите пет години ще бъдат от основно значение, защото ние ще трябва да напишеме наново или да пренапишеме историята на ОСП. И по този начин ние ще оформиме и облика на Европа. И мисля, че сега, сега е момента наистина да оформим една истинска, обща, единна е, селско-стопанска политика, защото почнахме 6, 9, 12, 15 и тази, тази, тази политика непрекъснато се, се развиваше, приспособяваше се към различните аспекти и а, елементи на историята, която преживявахме. През 2003 година трябваше да се подготвиме за приемане на много страни и скоро ще, ще бъдем, може би, 29 и 30. Така че мисля, че трябва да се възползваме от, от този случай, от тази възможност наистина да оформиме една нова сълскостопонска политика. Но нека се спра на две неща. Първо, коментарите, които току-що е, изслушахме. От 92 година насам следваме едни насоки, и много е трудно сега да се променят тези, тези, тези насоки. Трябва обаче да, да се опитаме, може би, да преформулираме е, целите. Може би, това, може би това ще бъде начина. Господин Баквел, смятате ли, че с 2013 година ще бъде необходимо да имаме два стълба? Аз лично смятам, че, е, под, под, че два стълба ще бъдат абсолютно ненужни и не, тяхното съществуване ще бъде нецелесообразно в бъдеще. И в близките години ще, има, ще набереме ли достатъчно смелост да имаме една единна, обща селскостопанска политика, в която да не обсъждаме само парите, които получава всяка една отделна страна. Дали ще има ли една истинска политика, която да е последователна, която да е солидарна, която да е общо европейска? Благодаря ви. Благодаря, Луис Сантош. Благодаря за това е, страстно и разпалено изказване. Госпожо комисар, да ви дам ли думата? Джордж Лайан има думата сега. Нека да изкажа своите благодарности към всички, които вече направиха презентации тук и да благодаря благодаря на Мариан Фишер Бойл за това, че отново се появи пред нас с една много добре структурирана и подготвена презентация. Е, не съществува този е, документ, за който ставаше дума, а пък се оказа, че и повестниците съществува. Но какви са дискусиите? Приемам необходимостта общата селско-стопанска политика да разработи и започне да предоставя продукти и услуги от обществен интерес или за общественото благо. Например, голямо предизвикателство ще продължи, също така ще продължи да бъде и а, климати, климата и неговите изменения, което по някакъв начин трябва да бъде а, вкарано в а, материята на ОСП. САЩ, те а, агресивно а, се а, раз, а, разширяват, а, разширяват в смисъл подпомагат а, все повече, все по-голям мащаб своите съскостопански производители. Наскоро беше прият и а, такъв закон. А, а, държавата се намеси, а, за да помогне да, а, така, да подпре земеделците а, по време на кризата. Знаем се ТО какво също какви разисквания се проведоха в рамките на СТО. Аз и мисля, че в момента ние сме в по-добра позиция обаче от САЩ. Но въпросът е дали честно ще бъдем щастливи, ако европейското селско стопанство започне да изоставя по производителност а, от а, това на САЩ. И какво би означавало това за сигурността на храните в Европейския съюз? Ако приемаме положението, че това е възможно. Това означава, че ние приемаме, че сме по-низкопроизводителни и по-неспособни да се справим с тези предизвикателства. Аз обаче искам а, да направим всичко така, че ОСП да се фокусира в, върху това, което ще помогне, ще а, а, подкрепи осигуряването на достатъчно и добро качество храни за европейските граждани. Так, това означава, че трябва да а, развием и подпомогнем една високо конкурентна а, система в селското стопанство. В САЩ а, фермерите не са изправени пред поредицата от изисквания и трудности, пред които са изправени европейските им колеги във връзка с ОСП. И ето, че се оказва, че ние поемаме един риск, а, ако не подходим внимателно. Да, ние искаме да сме а, конкурентно способни, но ако продължим да искаме да се намалява бюджета за подпомагане на селското стопанство, ние може да докараме до там, че устойчивото селско стопанство на Европа няма да бъде повече такова. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря, Джордж. Координатори dei групи, perché vedo che James Nicholson е да via. А, така, координатора. А, ще, а, също ще вземе думата и накрая ще дам думата и на госпожа комисаря. Мисля, че тук става дума за един много конструктивен дебат и смятам също, че при е, несъществуващи документи, които се изхвърлят в кошчето, е, не можем да говорим за случайност, когато се говори за цифрите, ако искаме да правим изобщо политика. Мисля, че до сега сме били единни в дебата, че първо трябва да говорим за целите и след това да говорим за това какви финансови рамки трябва да очертаем за изпълнението на тези цели, а не обратното да получим първо дадена сума и след това да мислим какво да правим с нея, за да правим някакви наченки на аграрна политика. Аз искам да подчертая, че две неща ми липсват в този дебат. Първо, е, трябва да се има предвид, че работим с хора и с работни места и много често цифрите никак не са малки. Около 16% от жителите на Европа се занимават в селското стопанство и трябва да се замислим как да реорганизираме този сектор. Една точка, госпожо Фишербол искам да изтъкна още. Вие казахте, че вие е, несправедливо сте наричана ултралиберал или с ултралиберални уклони. Ако някой бива наричан така, то тогава вашата политика трябва да бъде насочена към излизане на световните пазари и към приспособяване към тези пазари, но на нас са ни необходими ясни правила в Европейския съюз. Ние трябва да създадем менеджмент, да създадем управление и когато кажем, че искаме да укрепим правата на земеделските стопани, то тогава ни е необходим дебат за инструментите, как можем да управляваме предлагането, как можем да предоставим на земеделските земеделските стопани такива инструменти, които да им дават е, възможност сами да вземат решения. И е, също така, какви правила ще имаме след е, квотите, какви инструменти ще имаме. В момента те не съществуват, трябва да видим какви ще бъдат те. Но мисля, че по една точка сме единни, че при бъдещите плащания екологичните аспекти ще получат много голямо значение но аз не знам какви цифри бяха посочени, че 9% от въглеродните емисии идват от селското стопанство. Това не е съвсем правилно. Трябва да се вземат предвид и вторичните последствия и също така и големият внос на соя от Бразилия и САЩ. Всичко това трябва да доведе до ново изчисляване на баланса на, на въглеродните въглеродният двуокис в селското стопанство, така че аз а, не мисля, че а, трябва с 5% да увеличаваме. Не знам дали имате предвид а, нашето селско стопанство, за да изхраним целия свят. Аз а, мисля, че в случая ние не можем да изхраним света с такива количества. Трябва да се вземат предвид и древните селски стопани в третия свят. Тогава вече ще имаме добри перспективи, а не точно нашето земеделско стопанство. Аз сега искам да се спра на това дали да има стълбове или не. Ние, зелените, винаги сме казвали, че искаме съвсем ясно да се подчертаят аспектите на втория стъп, регионално развитие, развитие на селските райони и екология. Естествено, при плащанията в рамките на Европейския съюз има невероятно голям дисбаланс между реципиентите, т.е от първия стълб печелят най-много онези, които имат най-много земи и най-малко получават тези, които най-много се нуждаят. А това са дребните селски стопани и в бъдеще тези дисбаланси трябва да се премахнат, ако искаме да водим разумна аграрна политика. Благодаря на Мартин. А сега давам думата на госпожа Мариан Фишербал. Да, ще се опитам да бъда кратка. Благодаря за това, че ми давате думата. Така, за несъществуващия доклад. Ако не беше създаден, ако, бе, а, ако беше създаден в а, Генерална дирекция селско стопанство, аз ще я да знам, но нека да ви уверя, това не е така, не е създаден там. Но, все пак, това е едно усилие за бъдещето. Както казах преди това, не трябва да забравяме, че има е, доста голямо множество от акули, които ще започнат своите смъртоносни кръгове около нас, ако не направим нещо. Трябва на първо место, според мен, да решим защо точно имаме нужда от нова ОСП. И когато се появи доклад на масата, той, и аз съм сигурна, че той ще се появи, той трябва да бъде разгледан добре и одобрен от колегиума и от всички нас, а преди, разбира се, да бъде публикован. Фактът е, че има един доста голям дял от бюджета, който се предоставя на селското стопанство – какво се прави обаче нормално а, в сфери, в които няма обща общностна политика? 0,43% е това, което фактически консумира селското стопанство, ако разгледаме дела му в националните бюджети. А що се отнася до отбраната, по 4 трябва да умножим. Така че селското стопанство не е чак толкова скъпо. И от време на време трябва да си спомняме тези стойности. Аз си мисля, че сълскостопанското развитие в бъдеще трябва да има по-предно място в нашите политики. Ние трябва по-конкретно да насочваме усилията си за това развитие, като например разви... запазване и развитие на биоразнообразието на водите и водните запаси и така нататък. И да може всяка държава членка на, по свой, е, свое собствено осмотрение да подбира акцентите, които, на които да набляга най-много. Всичко това е необходимо, за да се почувстват и фермерите, заинтересовани а, за разнообразяване на своето земеделско производство. Това означава, че трябва да намалим преките плащания, макар че не виждам точно как ще изглежда положението при а, модулацията или а, във връзка с 68. Пък и защо трябва да е така? ако сме е, решили, така да се каже, какъв да бъде обема, размера на отделните стълбове. Да се израза по този начин. Няколко изречения по отношение бъдещата роля на Европейския парламент. Тя ще става все по-голяма, все по-важна. Това означава, че понякога ще трябва да сте много смели и да приемате някои не много приятни решения. Вие ще трябва да поемете своята част от отговорността. А това не винаги е... Нали знаете какво имам да кажа? Ами, ще видим. Ще видим как ще се справите с тази трудност, която наистина е трудна ситуация. По отношение на стоките и услугите а, от, о, за общото благо, това е нещо, по което сме се разбрали, мисля, което трябва по-добре да бъде идентифицирано, конкретизирано в бъдещите политики. За мен е съвсем очевидно, че един от многото причини за необходимостта от споразумение по а, Киото е подкрепата аз продължавам да смятам, че цикличността е нещо, което е важно и в същото време политиците са тези, които а, трябва да решават какво се случва, както правят това в САЩ. В момента не съм голям оптимист но да се надяваме, че ще може да се направи достатъчно. Разбира се, аз подкрепям двустранните а, споразумения. Но не може да се а, сложат някакви юзди по-сериозни на а, този закон за селското стопанство за фермерите, който беше прият в САЩ на базата само на двустранно споразумение. Ние имаме мощ само когато сме заедно. Ние имаме огромната, прекрасна а, репутация на производители на висококачествени храни. и насочването на нашите а, стоки към азиатските пазари е нещо много важно. Аз не виждам как селското стопанство на Европа ще се а, задоволи само с осигуряване на храни с костопански стоки а, само за европейците. Не, ние можем да се насочим към азиатските а, пазари. И това е всъщност нашата мисия. Да, аз съм либерал и се гордея, че съм такава. Обаче тези, които казват, че съм ултралиберал и оставям всичко да се разпадне, не са прави. Но ако нямате коража, смелостта да взимате понякога не много популярни решения, за да помогнете на селското стопанство, няма да успеем много в бъдеще с селското стопанство, защото ако не се а, а, упражнява известен а, натиск, а, то фермерите няма да се променят особено много. Аз съм женена за фермери, знам какво говоря. Освен това, трябва да сме убедени, че правим това, което е необходимо и че е правилно това, което правим. Абсолютно съм сигурна, че европейското селско стопанство има способността да се справи с всички предизвикателства в глобален мащаб, защото ние имаме много голяма мощ в това отношение. Да, 9% са емисиите на газове. Да, когато произвеждаме е, е, селскостопански стоки, ние е, създаваме емисии. Същото се отнаси, когато изнасяме и когато внасяме. Не трябва да забравяме, че има определени възможности за увеличаване на нашето производство. Но аз мисля, че ние просто трябва да помогнем на развиващите се страни да подобрят ефективността на своето селско, селско стопанство. както съм казвала и преди, дайте на жените да, е, е, трудна задача и вижте как всичко ще стане. Дайте на мъжете и нищо не става. Не, не, наистина. Не се, не се шегувам. Съвсем сериозно го казвам. Ето защо. В Рим ще, когато се срещнем в е, следващата седмица, в началото, един милиард човека а, ще бъде отчетено, че гладуват и тези цели на хилядолетието. Не трябва да ги забравяме. Да се намали Една от тях е намаляване на броя на гладуващите а, от 800 хиляди, от 800 милиона, извинете. Но това не постигнахме. И за това трябва да им дадем възможност поне да се изхранват, да съществуват. Благодаря ви. Благодаря на Мариана. И сега искаме съвсем накратко да направим едно прекъсване, за да се сбогуваме с Мариан и с Ескил и аз мисля, че от името на всички мога да благодаря най-сърдечно на Мариан за това, което е направила. До сега естествено всеки има своите собствени виждания, но аз мисля, че е от общ интерес за цяла Европа да изпълнява правилна сълскостопанска политика, да осъществява правилна сълскостопанска политика, така че още веднъж е, искам да благодаря и да засвидетелствам е, нашето уважение към тях. Uh, would you then allow me just uh, I, I don't know if it's the last time because you don't know. I don't know when I'm out of office, so, uh, so <laughs> um, we might have another opportunity. Може би ще имаме и други възможности да се видим, но с някои не сме се виждали толкова отдавна, макар че се познаваме, а с други не се познаваме. Но наистина за мен беше удоволствие да бъда тук, да разисквам с вас да се опитвам да намеря решение. Никога не винаги сме се съгласявали едни с други, но винаги е било удоволствие. Това е предизвикателство, което за мен е а, е, приятно. Искам да видя как ще се развивате а, във връзка с големите правомощия, които получавате сега. Знам, че ще се справите. И то с сърце. С сърце и с ум, защото селското стопанство е сектор, който е близо до сърцето ви. И а, те, не, а, те нямат нужда само от подкрепа и от вашето сърце. И затова ви пожелавам успех в тази нелека задача. Всичко хубаво! Bene, riprendiamo allora. Добре. Продължаваме нашата работа. Искам сега директно да дам думата на Едуардо Рамос от университета в Кордоба. Моля. Той ще говори за реформа на политиката за развитие на селските райони.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 Okay. Eduardo Ramos is here. He's ready. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. Хайде, Рамош, Рамош. Моля. Давам думата на Едуардо Рамос от университета в Кордоба. Gracias, Благодаря много, господин председател. Позволете ми да започна с думи на благодарност към Европейския парламент и Комисията за развитие на селските райони и по селско стопанство за това, че ми дава възможност да е, правя своя принос към а, тази тема и да а, представя становището на университета в Кордоба. Това не е а, становище, което е лично мое. Аз представлявам в момента становището на една работна група, част от която съм и самият аз. И преди да започна по същество, искам да кажа следното. Когато говоря за първия стълб, това са само директните помощи въпреки че а, моето изложение ще бъде съсредоточено върху втория стълб, т.е. развитие на селските райони. Аз а, ще започна с първия стълб и съвсем а, ясно искам да посоча, че ще говоря само за преките помощи, които са в първия стълб. И това, което още искам да кажа, че почти 30 години е, се занимавам с е, селскостопанска политика на университетско ниво и винаги, когато е имало реформа, земеделските стопани са били част от нея и те винаги са били против реформите. В Испания, например, много често са заемани твърде екстремни позиции и опитът показва, че това а, не винаги е било основателно. Този път обаче мисля, че ситуацията е различна. Мисля, че този страх, който а, засегна френският колега е този път основателен. Има а, полеви изследвания, при които се установява, че в фирмите много често а, има различни видове, два вида селско стопанство, слабо селско стопанство и конкурентно селско стопанство. И е, има два вида, които не могат да се разделят. Е, и всъщност това са два вида, които са необходими е, за Европа и трябва да се вземат е, предвид в Средиземноморието. Е, най-конкурентно способни са овощарството и зеленчукопроизводството, но те са регулирани най-слабо и е, там помощите са малко. Държавата инвестира в последно последно време. Много силни процеси на приспособяване протекоха и сега по време на кризата те нямат достатъчно ликвидни средства, не могат да извършват инвестиции и не знаят какво да правят. И тук френският колега има право. Тези е, моменти на несигурност е, всъщност са най-лошото за селските стопани, които искат да инвестират в бъдещето. И точно това трябва да имаме предвид. И е, на тази основа аз е, искам да поясня върху какво ще се концентрирам в моето изложение. Шест точки. Е, първо, е, като встъпление, искам да засегна разликите, които съществуват сега и които имахме в миналото. След това предизвикателствата в политиката за селските райони. След това ще засегна най-важните елементи на процеса на реформи, който имахме до сега от 1992 година на всеки 5 години са извършвани реформи и това не трябва да се забравя. И естествено това не е много положително, защото а, земеделските стопанства не знаят а, как ще изглежда бъдещето и се намаляват техните възможности за реагиране. Най-лошото, което се прави в момента е, че се предвиждат много малко средства за социални, а, социално подпомагане. И а, това, че имиджът е толкова лош в обществото, а, дава малко по-малко шансове за подкрепа. Естествено, политиците се съобразяват с волята на избирателите. Повечето избиратели живеят в градовете и купуват в супермаркета готово опаковано мляко. И тези хора са всъщност много далече от корените, от проблемите, от производството, от селскостопанското производство. И това а, всъщност а, са м, моите встъпителни думи, а, които а, исках да направя, а сега преминавам към първата точка. Ситуацията днес е различна корено различна а, от а, преди, от 57, 58 или 92 година. Искам да кажа какви са разликите. Първо, в какъв размер и докъде социалните потребности са по-различни от тези, които съществуваха след римските договори или през 60-те години, когато имахме планини от мляко и масло. Виждате, че днес млекопроизводителният сектор е в криза. И второ, как сега изглеждат социалните потребности, какви потребности има Европейския съюз. И трето, какво може да се направи в селските райони, за подкрепа на реформите в Европейския съюз. Много важно е да се посочи, че в много отношения всъщност европейският механизъм за изграждане беше насочен основно към общностна политика. И то не само защото тук постъпват бюджетни средства, а и защото Европа включва и селските райони. Това означава начина как, по който живеем, по който се и хранваме и по който живеем заедно. Тоест изхранването има, както виждате, много много аспекти. И е, следващо е, искам да посоча каква ще бъде политиката след 2013 и дали тя е оправдана. Ние е, сме заплашени от силно съкръщаване на средствата, след като има документи, които се хвърлят кошето, а пък те всъщност не съществуват. Знаете, е, сценария е известен, различен от е, преди, но искам да посоча, че е, първо бяха 6 страни в Европейския съюз с сходни потребности и тогава не беше трудно да се очертаят целите. Днес имаме 27 държави членки с съвсем хетерогенна е, социална е, картина в тях е, и преди производствения сектор имаше друга, друго значение. След войната той беше много важен, а днес особено важни са услугите. Има много аспекти на на услуги е, в селското стопанство, може би с изключение на Румъния, а в демографско отношение обществото в Европа е, се промени много, то застарява, е, имаме и младсинства с съответни права и по този начин се променят и институциите, упражнява се натиск поне те да бъдат променени, просто земеделските земи се използват по друг начин за селско стопанство, но и за прекарване на свободното време и около градовете все повече се използват земи сълскостопански точно за такива цели. И сега, когато се говори за съкръщаване на бюджета в сълскостопанския сектор, тогава съществуват и възможности да се финансират по друг начин регионални мерки. Това е предимство. И някои страни се интересуват от такива възможности, но смятам, че колегата Бакуал има право, че че а, е, това е доста проблематично а, е, в много случаи и а, е, твърде опасно според мнението на експертната група, която представлявам тук, а именно, че регионално-политическите аспекти не трябва да се включват в общия покрив на сълскостопанската политика, но по този покров има и повече топлина, но и повече студ. Например, много е трудно в отдалечени райони да се действа като предприемач, когато тези региони са слабо заселени и тези региони след това да се конкурират с градски региони от градски тип с висока гъстота на населението. Освен това има и други изменения. Изменя се също вида по потрепление. Също така има и промени в СТО, има и международни промени сред населението. Всичко това и като се прибавят енергийните проблеми и кризата, налага нови подходи. Имаме, значи, един нов сценарий който създава нови потребности, а вече възоснова на тези нови потребности ще очертаят и новите цели. А сега искам да посоча следното. Как можем при този нов сценарий от страна на Европейския съюз да интерпретираме тези е, нови потребности. Имаме Лисабонската стратегия, създадена през 2000-та година, преформулирана през 2005 година и е, стратегията Голденбург 2001-2006 е, и е, е, вече от тук проистичат различни позиции. Има документ Regions 2020, и още четири документа, три са представени, един ще бъде представен. Това е от главна дирекция Реги, която играе водеща роля според мен в регионалната политика. Това са четирите големи предизвикателства – демографско развитие, климатични промени, енергетика и енерги, енергийни ресурси и глобализиране. И глобализация – това са основните четири предизвикателства, пред които сме изправени и те водят до редица политики, които Геда Реги провежда. Става дума за политики различни от регионалната, не само регионална на енергетика, транспорт, защита на потребителите и при всички тези акули, както се изрази госпожа комисарът в ОСП, първо имаме един а, е, относително голям брой нови общностни политики, които се конкурират една с друга. Е, земеделската, сълскостопанската политика се конкурира с други политики, които е, се изпълняват много по-активно. Селските райони, според мен, в този сценарий представляват една твърда величина. Няма друга политика и няма други печеливши от дадена политика, за които да са предназначени толкова много приоритети. Аз мисля, че точно този сектор обхваща всичките предизвикателства пред Европа и 90% от селските райони са трансверсални, което означава, че това е аргумент в подкрепа на факта колко важна е е тази политика. И а, сега а, какви са предизвикателствата за м, селските райони. А, в селското стопанство те а, играят особено важна роля и а, е, за това двете неща трябва да вървят ръка за ръка, не да се отделят, както сега се очертава в ОСП. А, е, ще има фи... финансирането се извършва от различни източници, въпреки че става дума за а, е, едно и също нещо, въпреки че имаше а, общ профилактичен преглед на селскостопанската политика. А, и ако имаме единен подход обаче, смятам аз, ще има и голям напредък, но а, няма а, единодушие по това какво да се прави с ОСП. А, каза се да се съкръщават много средства. Добре, естествено, когато разполагате с малко, тогава ставате скъперници. Но мисля, че в момента ситуацията в държавите членки е такава. Те не спазват пакта за стабилност и трябва да правят това с след валутния и економически съюз, но никоя страна не казва, че иска да плаща повече. И тук виждате, че въздействията са твърде комплексни. Единствената възможност за провеждане на общностна политика в областта на селското стопанство е тя да бъде ефективна. Трябва да се създава европейска допавена стойност в сълскостопанския сектор. На практика това не е толкова лесно. И сега нека да минем към темата реформиране на политиката за селските райони от началото до общия, до профилактичния преглед. Аз съм съставила една графика. Виждате тук фондовете, двата фонда – първия, който след това беше разделен на два, т.е. фонда за гарантиране на селското стопанство, след това реформата на единия фонд през 1992 година, през 70-те години той се казваше по друг начин, след това 89-та имаше реформа, е, след това е, Феде, социалния фонд и така нататък. Виждате всичко представено тук и след това е, план за действие 2000-та година, цел едно – начините на финансиране и също така подпомагане на доходите на земеделските стопани. Това всичко е много сложно, дори и за хората, които са експерти. Наистина това развитие трудно може да се възприеме дори от експерти, както казах, какво остава за обикновените граждани. И сега трябва да плащат гражданите за нещо, което не знаят какво качество има, дали не съдържа вредни елементи и така нататък. Просто не е разбираемо това нещо. Обикновеният гражданин не може да осъзнае, че всички тези неща са важни за неговото бъдеще. Нека да вземем от отвързването, отделянето на плащанията от производството. Тук виждате, че в хода на реформите е имало момент, в който няма отделяне на производството от плащанията, защото тогава условията бяха други. 1992 до 2003 година започва да действа отделянето на производството от плащанията. Беше поета голяма историческа отговорност и 2000 2003 година вече имаме а, отделянето на продукта от плащанията. Днес имаме плащания, които са а, отделени от миналото и а, това ми напомня до някъде нещата, които се правят в цирка. Хората змии в цирка, които показват а, своите а, номера или пък тези, които скачат на трапец. А, и ОСП като че ли прави много пируети, а, и а, сега а, имаме бюджет, който не е изчерпан до края и идват вече новите сценарии. Това е проблематично. Аз а, не искам да кажа нищо за съпътстващите мерки, вие ги видяхте, но а, това, което е важно за мен е, е дали наистина тук можем да говорим за развитие на селските райони. За гражданите нещата изглеждат така. Те си мислят, а развитие значи нещо трябва да се промени, нещо да стане по-добро. И не е възможно мерки, които е имало в ОСП, да не са довели до никакъв резултат и да продължават да се изпълняват развитие на селските райони, е, то трябва да бъде насочено е, в такава посока, че да бъде ясно за обикновения граждан. И още нещо. Господин Бако е, спомена това. Аз го познавам като професор и затова винаги го наричам професор Пакуел. Аз съм показал тук развитието в първия и втория стоп, разликите не са много големи от преди. И е, пета точка е, съскостопанска политика след 2013 година. Господин е, Пакуел и господин Шателие е, споменаха някои неща, няма да ги повтарям, но е важно е, да се посочи, че не можем да говорим за средства отпуснати преди да сме определили целите. Става дума за преразпределение между държавите членки, какви ще бъдат разходите първи и втори стълб и в рамките на един стълб. Гражданите твърдят, е, че едва ли средствата ще стигнат до тези, които най-много се нуждаят от тях. Затова трябва да извършим преразпределение в Европейския съюз и да а, вземем предвид, че някои от нашите решения трябва да имат наистина нужния ефект. Земеделско стопанство естествено а, означава естествени цикли и е много по-дълъг един естествен цикъл от един промишлен цикъл и а, трябва много да внимаваме, че производствен капитал капитал, който е унищожен и изисква поколения и десетилетия, за да бъде възстановен. И а, сега въпросът какво може да се направи по-добре на европейско ниво и какво на национално ниво. Става дума за функционално, става дума за опазване на а, природата и материалните богатства, става дума за промени, които са а, от а, много всеобхватен характер и аз. А, бих действал тук на два етапа. Първо един преходен период бих предвидил за държавите, за да привикнат с тази нова философия и втората стъпка, втората фаза би била средно и дългосрочна. И има още нещо, което госпожа Фишербел каза през 2005 година и аз искам да го напомня. И това беше споразумение на съвета по селско стопанство от 1997 година за европейския селскостопански модел и тогава тя каза нещо, което беше много уместно. Ставаше дума за различните видове селско стопанство и различните роли, които е, европейците очакват от селското стопанство. Е, 97 година беше казано това, 2005 беше повторено, но а, дали а, си струва да го повтаряме и сега по време на кризата? Аз имам редица документи, които съм чел, подготвяйки се за днешното заседание. Там са описани различни сценарии, сценарии за 2020 година, след това Коралия, Сфаро, Фаро, това са, според мен, много интересни документи. Аз ги адаптирах за целите на днешната среща. Първоначално от Руралес, след това е, от други източници. Хоризонтално, в хоризонтално направление имаме регулиране, а в вертикална посока глобализирана многостранна Европа с е, съответни е, двустранни и мултилатерални спогодби на регионално ниво. И аз искам да се спра на регионите, защото там нещата могат да се изпълняват много по-лесно на тази тази по-ниска, на това по ниско равнище, на което те са имаше известен хаос преди, когато ставаше дума за фонда за приспособяване на селското стопанство, но просто днес управлението е друго и в регионалните планове се наблюдава една тенденция към колективно действие, за да могат природните ресурси и отговорността на а, местните а, фактори да бъде засилена. Освен това, а, трябва да има и стратегическо направление, трябва по ОС 1 до 15% да се увеличат средствата, ОС 2 до 20 и е, след това по третата ос повече. И е, трябва да кажа, че при първия проект на фонда се предвиждаха трансферсални е, измерения, така че вие виждате, че има един, пър, една първа ос, която нараства около третата ос и при едно и две трябва да се гарантира най-малко 5% да се предвидят за участие на ОС 1 и ОС 2 и в бъдеще е желателно процентите да се увеличат, що се отнася до тези колективни мерки. А що се отнася до средно и дългосрочното развитие, аз Смятам, че а, средствата, с които разполагаме, а, ще наложат а, създаване на нов а, финансов инструмент, Европейски фонд за селските райони или както и да е, но трябва средствата да се обединят и е, разбира се, казва се, няма документи, ще има съкръщения, но съществува и възможност за съфинансиране на национално равнище и дори тези, които са най-силно против, вече твърдят, че това е необходимо. И а, е, тук трябва да си помислим доколко а, е, това би се отразило на европейската добавена стойност. Е, средствата ще се разделят на две. Първо ще имаме хоризонтална програма и след това териториална програма и на териториално ниво вече ще трябва да се набележат цели за развитие, така както се посочва в теорията за развитие. Тук става дума за мерки за дейности, за изпълнение на преки цели, като ефективност и други, и а, те а, си противоречат помежду си, но а, все пак а, би трябвало да се разглеждат като единство. Тоест, насоката е следната, ще имаме средствата, които първо ще се използват по хоризонтално направление за управление на риска, това вече беше казано, безопасност или на храните, сигурност на доставките на храни, справяне с кризата и също така създаване на мрежи за сигурност на териториалният аспект. Там имаме така нареченото общо отпускане на общи средства за неща, които следва да се направят, т.е за дейности, които не са от селскостопански характер. И а, другото, това е а, сферата, която се а, характеризира като благотворителна. Аз бих казал, че е добре да се а, следва това разпределение, е, за селското стопанство и т.е. средства за селското стопанство и средства за развитие, без значение дали става дума за селско стопанство или развитие на селските райони, без значение от кой сектор идват средствата, те да се обединяват на едно място – с цел постигане на по-голямо сплотяване и това, което не трябва да се забравя за развитието на селските райони. Там е ясно колко са големи разликите и за това трябва да имаме диверсифициране на дейности. Там, където има повече социален капитал, там, където има повече работещи, има много-много повече възможности за диверсификация. Обаче този, който има по-слабо селско стопанство, като като например ние в Южна Европа или в Централна Европа или на Север, това са страните, които имат проблеми с диверсификацията, защото това не а, води до нищо друго, освен до а, допълнителни а, доходи и а, ако видим селските райони плюс, тогава вече ще видим, че ще отпадне общата сума и ще имаме друг вид регулиране. И освен това, предложения във връзка с това какво може да направят селските райони за укрепване на изграждането в Европа. И сега има тук редица предизвикателства и редица възможности, е, като първо трябва да се запази баланса между отделните райони и е, да се погрижим за е, сближаването им. След 2013 година трябва да имаме обща аграрна политика. Да, казвам, ако обаче селските райони е, поемат отговорността си да се превърнат в механизъм на е, изграждането на Европа, защото ние е, при изграждането на Европа в началото имахме други цели, други приоритети. Сега имаме една силна Европа и това можем да го отразим в новите предизвикателства пред селските райони трябва да имаме политика, която е приемлива за обществото и да бъде ценена от него и е, да отговаря на неговите желания. Аз мисля, че това не е мечта, а можем да го осъществим на практика. Благодаря. Значи... Мерси, Едуардо. Благодаря, господин Едуардо Рамош. Давам веднага думата на следващия оратор, тъй като закъсняхме. И ако искаме да разполагаме с известно време за обсъждане, нека да, изслушаме следващото изказване. Господин Валентин Зарнт, който ще се спре на бюджетните аспекти на ОСП и различните сценарии, които можем да предположиме за след 2013 година. Давам ви думата, господин Зарнт. Members of the Parliament, ladies and gentlemen. I think... Господа, мисля, че първо, правилно говорихме първо за целите, инструментите, а след това за бюджета. Не знам, че виждам, че сте малко уморени вече, но мисля, че аз мога да представя нещата по друга, от друга гледна точка. Сценариите за бюджета ОСП трябва да се имат предвид много важни фактори, които обаче са малко познати и които трудно могат да се предвидат. Така че за момента можем само да видим как, какви политически предложения можем да направим за бюджета и аз само ще обсъда какви ще ви представя какви са ключовите елементи, които трябва да бъдат при формиране на бюджета. Topic is funding. Първо, а, финансиране. Първо, финансовата и економическа криза има много голямо отражение върху и ще има голямо отражение върху а, бюджета по селското стопанство. Според комисията дефицита ще бъде 6% през 2009, 7,3% през 2010 година. Средната задължително, за, за, задлъжняло ще се увеличи до 70, дори 80% през 2010 година. За да се върнем на периода преди кризата, ще бъдат необходими много години. И през 2014 година, вероятно, е, публичния дълг ще бъде равен на брутния вътрешен продукт. едва ли бюджета на Европейския съюз ще бъде много по- ще бъде много, много по-голям, независимо от известни приходи, които биха могли е, да дойдат от таксиране на финансовите операции или други но най-вероятно бюджета ще се увеличи от допълнителните вноски на страните членки. Другия въпрос е какъв дял от бюджета ще се посвети на ОСП. Съгласно предвижданата, Голямата част от бюджета трябва да отиде за енергетика, борба срещу климатичните промени, промени като намаляване, като по този начин се намали дел от бюджета, който е посветен на селското стопанство. Ако системата за съфинансиране се разпростре на всички аспекти на ОСП, то държавите членки, които в момента са, облаго, са, облагод, са облагодетелствани от трансферите в областта на земеделието, ще продължат да настояват за. А, това преразпределение, докато други страни членки настояват за намаление на бюджета. Като тези средства се пренасочат към други области. Такива предложения идват от Обединеното кралство, Швеция. Така, начина по който ще, ще се е, използва бюджета, ще определи новите насоки в ОСП. Като разглеждаме финансирането, не трябва да разглеждаме на първо място инструментите, а целите. Трите типа цели и да се, попит, и да се запитаме по, по, какъв, по какъв начин и кол, какви финанси трябва да определиме за всеки един от този, за всяка една от тези цели. Uh като, като разгледаме сегашния начин на, на плащане, си даваме сметка, че разделното плащане не е, е, е благоприятно на най-малките и най-нуждаещите се е, стопанства. Що се, от, що се отнася до предлагането, е, най- най-вероятно е да няма недостиг на производство, тъй като производството е. И а, Европейския съюз има достатъчно средства, за да може да задоволи своите нужди, дори ако цените се увеличат про- програмите, които имат а, за цел а, насърчаване на, ус, на така наречени от екологични услуги, също работят за развитието на тази политика. Финансирането а, трябва да осигурява добавена стойност – като бъде предимно насочено към пред, предлагане и предоставяне на услуги от обществен характер, екологични услуги от обществен характер. като Примерно, осигуряването на един устойчив и добър ландшафт може да генерира ресурси, насърчавайки и привличайки допълнителни а, туристически услуги и така нататък. В икон а, в а, след като определиме какви са тези услуги, следващото предизвикателство е да определиме каква е тяхната стойност. В едно е, изследване, публикувано неодавна в Economist, се казва, че за сега можем само да имаме насоки, но не можем да определиме тяхната реална стойност. ако а, ако, ОС, ОС, ако ОСП включи всичките тези аспекти, то необходимите средства ще трябва да се увеличат драстично. ако наистина влезат в сила новите механизми и заработят ефективно, включително и търговията с емисии, ще са необходими много по-малко субсидии. Като ще е необходим един минимум за осигуряване на качествени и количествени екологически услуги. За сега обаче е, е трудно да се а, направи оценка. като се вземат предвид различните елементи, които трябва да бъдат взети предвид при определене на финансиране. Meaning the 100% EU funding of the first pillar is difficult to sustain as an expression of European solidarity. Един от въпросите тук е, че разпределението на фондовете по ОСП фаворизират някои региони, които и без това произвеждат доста големи количества а, съскостопанска продукция и са материално добре във връзка с това, Европейския съюз има още две, е, два инструмента в свои ръце, за да организира добре е, целите са, именно кохезионни и структурните фондове. Финансовата солидарност като принцип е, се е, прониква в е, разпределението на благата в съответствие с истинските нужди, за да може и да се равнят обществените разходи и обществените приходи. Ще получават повече средства тези, които участват и в разходи, разходната част. Това означава обаче, че трябва в европейския дневен ред да се променят някои от приоритетите. Съфинансирането. Това е един въпрос, който разделя на две части държавите членки. Някои споменават, че голяма част от, разход... от а, средствата, които се разпределят, трябва да бъдат предоставени на държавите членки, а Други смятат, че е по-добре да се използва това средство, а именно съфинансирането, като един економически лост за увеличаване ефективността на, държави, на селското стопанство в държавите членки. Това се отнася, разбира се, и до стоките и услугите, екологичните стоки и услуги или стоки и услуги в, а, за общественото добро. интеграция с други сфери на политиките. Какво може да се каже? Много важно е това и влияе сериозно върху бюджета. Структурните и кохезионни политики осложняват прозрачността или възможността за повишаване прозрачността и може да застрашат, да застрашат тези елементи, а правилното разпределение, справедливото разпределение между селските райони, от най-отдалечените райони и градските такива. Ето защо е необходимо да се свържат всички политики, свързани с устойчивото земеползване, за да за да може за да може както а, земеделските, така и неземеделските райони на отделните държави членки да усещат и да получават подкрепата. Именно в, тази, в този контекст комисията поиска преструктуриране, реформиране на бюджета, за да може да се използва оня подход, който би избегнал а, компартмализирането, а именно разделянето на отделни елементчета, които нямат особено много връзка помежду си. Продължение на много години това се обсъжда, но а, бизнес а, кръговете също имат какво да кажат а, по този въпрос, а ние трябва да се отнасяме сериозно с към тяхното мнение. Трябва да се използват стратегии в връзка с този преход. Трябва да се разглеждат начините и да се прилагат начините а, а, за а, паралелното прилагане на на плащанията, а, единните плащания за отделните ферми и целенасочените, целевите а, плащания по схемата за прехода. По този начин ще може да се приложи по-справедливо принципа за, за плащане а, според достоинствата и нуждите. В момента има доста неадекватни елементи в а, системата и едно диференцирано третиране, макар и за кратък период от време, може да предизвика някои а, дисбаланси в конкурентноспособността. Ето защо е много важно а, да се отдели повече внимание на а, бъдещата политика а, по, отнош... на, о, а, по отношение на земеползването в ОСП след 2013. Също така е много важно да се замислим и върху а, прото интегриране на ОСП с останалите политики на Европейския съюз. 5 милиарда евро а, ще бъдат повече или по-малко достатъчно а, за а, поне началният да, преход а, към но обществените, а, извинете, услугите за, от обществен интерес а, трябва да бъдат финансирани допълнително. А, за да може да бъдат свързани с земеползването. 20 милиона за тази цел изглежда доста разумно за бъдещите структури на, финансирането като механизъм. Ако това е само цената, то трябва да сме сигурни, че и онези, които определят политиките в останалите сфери а, на а, Европейския съюз, ще подкрепят тези наши решения. По този начин ще може да се стимулира и развитието на дела на националния бюджет, предоставен на селското стопанство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Валентин Занен. Благодаря, господин Рамос. И сега, след представяне на тези две гледни точки, започваме нашия дебат. Разполагаме с известно време. И ще оставим и няколко минутки за нашия представител на съвета, който да а, направи заключителните бележки. Благодаря ви, ще говоря унгарски. Мисля, че е от, от огромно значение да се определят ясно новите приоритети на преразгледаната обща сълскостопанска политика. Мисля, че в близките месеци това трябва да направиме, да определиме, да определиме целите, да определиме а, ценностите, които трябва да представлява тази ОСП, преди да навлизаме в чисто технически дебати. Какво искаме? О, о, обща селско-степонска политика, която да се основава само на концепцията за печалба и пари или една конкурентноспособна ОСП в центъра на вниманието на която да бъде човека, възможността да се запази да се запазват, да се защитат селски общности, да се запазат а, а, и съживат а, някои региони, да се осигурят а, да се осигури един достоен начин на живот, един приличен стандарт на селските стопани, като същевременно се опази и околната среда и се защитат ландшафт, ландшафа. Значи, в, от, е, от една страна имаме едрия бизнес, а от друга страна малките и средни предприятия, които, тря, които трябва да подпомогнем. Мисля, че този втора, тази втора опция, този втор е, е, вариант трябва да бъде в центъра на нашето внимание. И второ, промените в климата. Всички оратори е, споменаха и наблегнаха е, това необходимостта да се спре този процес и да се даде не да намериме други начини, не не да караме стоки от другия край на света с камиони или с самолети. Защо ще, е, защо ще яма внос на стока, ако в съседното село, близост до, до мястото, където живея, се произвежда качествени продукт. Значи, е, трябва вместо глобализация трябва да наблегнем на локализация, на регионализация. Това е един от начините, един от инструментите за борба срещу промените в климата и още нещо. Новите държави членки. Положението в тези страни всъщност е практически на ръба на закона, ако мога така да се израза. В Унгария получаваме субсидии и помощи, е, които са само една малка частица от това, което получават други страни. Така че, господин е, министр, вие споменахте този проблем и това така ми, ми връща известно почвам да, да, да, да се надявам, че ще има някаква възможност, но ако през 2011 година, до 2011 година нещата не се променят, то тогава ние ще се превърнеме в колония, т.е. ние ще, ще, ще подариме или ще направо ще раздадеме нашите земи на граждани от държави, чието, брутния, чието брутен вътрешен продукт е 2, 3, 4 пъти по-висок от нашия. По какъв начин ще решите този проблем и как ще впишете това в цялостната реформа на ОСП? Госпожа Кълниета.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 kas ilgu laiku ir baudījusi kopējās lauksainiecības politikas uh, maksājumus. Paldies! Grazie, Ervanets Garcia. Se riusciamo a contenere un po' gli interventi... Благодаря. трябва да бъдем по-малко подробни в изказванията си, за да могат всички, които желаят да вземат думата, следващият оратор. Благодаря, господин председател, госпожа Херан Скаршия. Този документ, който първо го има, после го няма и после попаднал в кошчето, има нещо подобно, което се случи преди няколко месеца. Тук ставаше дума за един документ, който се появи Малко преди общия преглед е, на селското стопанство, е, госпожа комисарът каза, че го няма, но след това той е, достигна до обществеността, стана публичен и съдържаше до 100% от това, което беше изложено по-късно. Значи, вероятно има нещо верно в това много правилно беше отбелязано тук. Първо отбелязване, очертаване на целите и след това определяне на бюджета. При след... миналата финансова прогноза първо говорихме за целите и после за а, средствата и това доведе до модулацията. Тоест, а, ние можем а, да развиваме всякакви цели на хилядолетието за селското стопанство в общността, както си искаме, обаче държавните и правителствените ръководители след това постановяват решение 0,9% няма средства следствие на това и не можем да правим обща селско-стопанска политика и за това въведохме миналия път модулацията. Може би, е, според мен е по-добре първо да знаем с какви средства разполагаме и после да ги разпределим, защото иначе объркваме както гражданите, така и земеделските стопани. И това, което аз бих искала да подчертая е сравняването с, снабдяването с хранителни продукти. Вие смятате ли, че продукти на общността, а, ние трябва да произвеждаме сами или да ги внасяме. Аз а, искам да ви попитам какво би означавало, ако внасяме а, пшеница, каква ще бъде цената на хляба. А пък, а, що се отнася до преговорите с СТО, много малко се каза по тях. Трябва да се посочи, че за европейското общество а, съществува необходимост ясно да каже какво ще се прави в сълстопанската политика. Комисията не го прави. Обаче има външни организации, които и е, имат своя собствена версия за нашата сълскостопанска политика. И ако ние не кажем нищо по това, хората ще си помислят, че определени хора тук си пълнят джобовете. Това не е вярно. И господин е, Пакберт има право, когато твърди, че ОСП и е, помощите трябва да създават сигурност, а не несигурност, но наистина е, е оправдано това, което земеделските стопани получават. Те осигуряват нашата прехрана, имат и екологични задачи, те се грижат за здравето на животните и аз мисля, че това трябва много ясно да се посочи и не трябва да се поставя под въпрос какво получават те като помощи. И ако не е свободен пазар с конкуренция, ако има много повече изисквания, отколкото към земеделските стопани в третите страни, ако нашите земеделски стопани трябва да действат на пазара, винаги трябва да се взема предвид, че нашите производители имат всъщност са в по-лошо конкурентно положение. Например, в третите страни а, няма такива високи екологични изисквания и също така а, няма и оценки на въздействието. И ако няма такива изисквания, а, то тогава ние не можем да твърдим, че ОСП няма нужда от а, такова директно подпомагане. Благодаря. Сега Искам да дам а, думата за заключителни слова, по-скоро за заключение. Благодаря, Пауло, че ми даваш думата. Трябва да ви кажа, че наистина много се радвам, много се радвам, защото организирахте едно така разпалено обсъждане днес в което може да участвам. Радвам се, че в крайна сметка нашите позиции съвпадат. Искаме обща сълскостопанска политика за Европа. Радвам се, че смятате, че съществува потенциал за развитие на европейското селско стопанство че по този начин ще могат да се създадат работни места, работни места в унези селски райони, които най-много се нуждаят от това. Радвам се, защото много от вас споделиха убеждението си, че част от средствата трябва да бъдат насочени към местните органи на властта за развитие на регионите. Разбира се, обаче трябва да продължиме е, дискусията, да я разшириме, да й дадеме един по-голям обхват, едно по-голямо е, съдържание. Ако искаме да създадеме една реформирана ОСП, а, тя трябва да бъде опростена, за да може да бъде разбрана от европейските граждани и по-специално от селските стопани, защото многократно съм се сблъсквал с земеделци, селски стопани, които не разбират нищо, не разбират какво е същността на селскостопанската политика, която сме създали. Така че, значи, първо, първо упростяване, упростяване, за да може тази политика да бъде достъпна на и за селските стопани и на и за данекоплатците. Второ, възобновяемите източници на енергия. Всич, всички сме съгласни, че трябва да е, развиваме общество, което да е все по-малко зависимо от традиционните източници на енергетика. Аз казвам на селските стопани в моята страна. Вие сте представители на онзи отрасъл, който най-малко трябва да зависи от изкопаема е, от въглища, от е, традиционни е, източници на енергия. Второ, квотите. Квоти бяха създадени, квоти все още съществуват в много отрасли, в много области, но предвид кризата в млечния сектор, квотите, системите, които създадахме, на практика не помогнаха на селските стопани, напротив дори. Затова смятам, че нашите обсъждания трябва да се задълбочат и да наистина да се опитаме да намерим едно истинско решение. Колкото за управлението на средствата, първо трябва да се запитаме къде отиват тези средства. Като, като, потреби, като потребители установяваме, че е, цените се увеличават, а от друга страна доходите на селските стопани се намаляват. Така че къде отиват парите? лошо управление или някакви системни грешки, системни недостатъци. Е, защото ние сме отговорни както пред е, селските стопани, така и пред е, широката общественост, потребителите, т.е. И още нещо, нещо, което според мен не бе споменато тук, мак не, макар че струва ми се, че един от изказващите спомена този проблем. Става дума за а, съдържанието, протеинното съдържание. Как, как можем ли да осигуриме достатъчно количество ГМО? Трябва ли да приемеме ГМО или да отхвърлиме? Това са се теми, въпроси, на които трябва да се намери отговор в рамките на цялостната ОСП. Благодаря ви още веднъж. Наистина беше много приятно, много интересно да уменим мнения и ще продължим. Благодаря ви. А сега давам думата на Стефан Фол. Ле. Благодаря ви, господин председател. Сега вече можем да си поговорим помежду си. Ще бъда много кратък, много неща бяха казани. Е, времето напредва. Първо. Мисля, че ще трябва наистина да обсъдим подробно бюджет. Бюджета на Европа, не само сълскостопанския бюджет. Разбира се, бюджета за земеделието ще бъде в центъра на нашето внимание. Ще има онези, които ще искат да, бъдат, да го намалят, други, които ще искат да го увеличат, но е, ще трябва да организираме дебат върху бюджета, бюджета, цялостния бюджет на Европейския съюз. И слушахме всички, и слушахме най-различни мнения, и е, всички казват, ами не можем да говорим за бюджета преди да говорим за целите. Ами да, ма кои са тези цели? Ако искаме наистина нашия дебат да бъде ползотворен, трябва да започнем да обсъждаме и да определиме целите. Госпожа Фишербол каза 1 милиард е, души в света страдат от глад, са недохранени. 18 милиона европейци, 18 милиона европейци. Да не забравяме, това са наши съграждани, които са недохранени. Така че околната среда, всички говорят за околна среда. Но промените в климата. Как ще реши проблемите, свързани с промените в климата? Щом това е един е, проблем от огромно значение за Европа и за целия свят, трябва да разполагаме с необходимите средства, за да разрешим този проблем. Економическа и социална политика, да, аз искам селското стопанство да бъде конкурентноспособно, но конкурентноспособността не трябва да бъде единствения критерий за развитие на а, селското стопанство. Заетостта е един много важен критерий – е, разнообразието, френско селско стопанство, европейско селско стопанство, е, разнообра... раз... разнообразието създава богатство. Тук сирене, там шунка. Така че селското стопанство трябва да бъде конкурентоспособно от економическа гледна точка, социално и е, екологическо. Значи трябва да можем да решиме ех, проблемите с изхранването на Европа и света, да решиме екологическите проблеми и да решим, да успеем да решим въпросите, свързани с развитието на Европа. Какъв облик искаме да дадем на Европа? Какъв облик искаме да оформим за Европа? От техническа гледна точка вместо да говорим за първи, втори стълб, преминаване от единия към втория, първа ост, втора ост, трета ост, да говориме за, земед... за земеделие, което е изхранване, което е опазване на околна среда. И всички тези цели трябва да бъдат взаимосвързани. Трябва европейската сълскостопанска политика да осигури едно преминаване от чисто ОСП към една разширена ОСП, в, кои, с, е, в която са взаимосвързани трите аспекти социален, економически, екологически. Е, става дума за една много амбициозна цел, но постигането на тази цел изисква съответните средства преминаване от днешния модел към утрешния модел с всички инструменти. Благодаря ти, Стефан, за това разгорещено е, изказване, разпалено изказване. Мисля, че всички е, сме единни в това отношение, но смятам, че е, трябва да обърнем повече внимание на тези неща, защото те са отрешаващо значение. Господин Секиерски. Związanych z dostosowaniem do wymogów współczesnego, wymogów współczesnego. Продължение на промените. Промени, които да отразят промените в нашата епоха в климата, в разпределението на ресурсите и така нататък. ОСП е малка част от всичко това. Аз не съм за това просто да се разпределят пари без да се мисли защо. 0,43% от БВП на Европейския съюз е твърде малък процент. Не, процентът е по-голям. Дали ще 35 е или 36% или 15-20%. Я да погледнем приходите на фермерите. Техните приходи са доста по-низки от приходите на повечето работещи в другите сектори ако сравним с доставките на газ, ще видим, че и доставките на сигурността на доставките на храни също е толкова важна и ще става все по-важно. Банковата криза съвсем ясно показа, че пазарът не може сам изцяло да се регулира. Но фермерите не живеят и не работят в една стабилна а, схема. Просто защото климата е различен и се променя. Пазарът не може да регулира именно тези неща. Колко ще ни струват климатичните промени? Може ли някой да го изчисли? средствата, предоставени от бюджета на Европейския съюз а за фермерите, са наистина незначителни, миниатюрни, сравнение с стойностите, които ще са необходими, за да се преодолее всичко това. Много е важно да се види дали толкова голяма част от емисиите наистина – се дължат на селското стопанство, колкото се казва. Същото се отнася като принцип и в, а, за а, управлението на водите. Сигурността на доставките на храни са много важни. Да, така е, но как ще изработим и приложим системата на контрол? за да може общата полза да бъде увеличена, общата полза от селското стопанство като такова. Мисля, че ако се погледне към СТО и ОСП, ще се види, че можем да излезем с един глобален подход към сълскостопанските и земеделски проблеми. А сега, кохезионната политика и ОСП. Фондовете за а, развитие на селските райони. Това не е същото като селското стопанство. Аз съм съгласен, че имаме нужда от твърда селскостопанска политика. И комисията го каза. Но, нека да кажа нещо от гледна точка на новите държави членки, които имат специфично земеделие. Това не го забравяйте, моля. Това е всичко, което исках да кажа. Благодаря. Макгинес. Макгинес. Ви прегерей, sono Госпожа Макгинес. Possiamo fare un filino più veloce. Grazie. Макгинес. Thank you. Although I hope we will be returning to this subject again. Um, firstly, the budget is critical in these discussions. I regret that that is the case, but it is the elephant in the room. Secondly, I believe the leaking of that document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 към настоящия момент е, на дискусията е много трудно да се внесат в нея нови моменти, дори нещата да са толкова интересни, колкото са и все пак е, искам да посоча, че чухме много интересни неща. Аз е, мога да потвърдя много от това, което чухме днес след обед, но същевременно ни е необходимо повече време, за да можем да постигнем напредък в тази област. Госпожа комисарът много интелигентно започна с две неща. Е, тя първо е, посочи е, необходимостта от силна убедена селскостопанска политика, обаче ние е, трябва от друга страна да знаем, че са необходими промени. От друга страна трябва да си помислим по-късно какви точно промени да бъдат е, направени. Тя говори също и за добавената стойност е, за земеделските стопани в сферата на екологията, за етоста, на опазване на селските райони и това е е много важно да се включи в бъдещите стратегии. Аз обаче искам да посоча някои съвсем конкретни неща. Първо, е, тук след обед се говори много за отрицателното въздействие върху а, единните плащания, обаче аз мисля, че тук трябва да си помислим добре дали все пак а, няма известен смисъл от това. Има много земеделски стопани в а, Европа, които а, са в състояние да продължат а, да поддържат а, своите земеделски стопанства. Това няма да е възможно без единните плащания. Аз знам, например, че за мен това е така. Ако не, аз трябваше да закрия моето земеделско стопанство и да отида да работя в града, така че тук трябва много внимателно да си помислим какви точно промени искаме. И е, след това в хода на днешния следобед беше казано, че е важно е, европейският гражданин да разбере същността на сълскостопанската политика. Ние разглеждаме гражданина на Европа като дънакоплатец, който осигурява средствата, но същевременно гражданите са и потребители и а, те трябва да разбират какво всъщност се случва с а, бюджета на Европейския съюз. Европейският гражданин като потребител трябва да може да разбере защо той трябва да плаща двойна цена за килограм месо, респективно за литър мляко и е, по този начин да може да приеме е, увеличаването на цените. Мисля, че това е важна дискусия, която трябва да проведем и е, всички ние е, трябва да поемем много висока отговорност, когато се отнася до бъдещето на селското стопанство. Мисля, че можем да правим предложения, а пък, що се отнася до този non-paper, аз смятам, че ще имаме по-добри доклади, по-добри инициативи и аз смятам също, че е, е, отговорните лица осъзнават, е, че е, тяхната дейност се отразява върху хиляди земеделски стопани. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че организирахте подобен семинар, който ни позволява да се замислиме вече и да, така, да набележиме някои посоки, насоки в, за бъдещата политика за съвместно финансиране. Аз лично не смятам, че ще можем с една политика да постигнем различни цели. Трябва да създадем една обща политика за изхранването. Защото ако, ако кажем само, че е, бюджета трябва да се, да, да се намали, ще се, се смята, че ние защитаваме интересите на даден отрасъл. Но ако обясниме, че ние искаме да изградиме една цялостна политика на изхранването, качествена, количествена, която ще се отрази на развитието на селските райони, на е, териториалното устройство, то тогава ние ще ги убедиме, че става дума за една глобална политика. че това е свързано с околната среда. Второ. Много се говори за първия стълб, втория стълб. Аз съм съгласен с казаното от Стефан Лефол. Какви са целите? Какви, какви са целите и защо имаме Европейска ОСП? Споделям казаното от господин Шателия и, дру, и други е, е, колеги, които казаха, че става дума за единствената, може би, европейска, само европейска политика. Нека не я сравняваме с други политики. Да, полит, полит, политиката е скъпо нещо. А, в, в, други, в други отрасли има отделни а, отделно финансиране, докато тук тази политика е политика, в която средствата са обединени за благото на всички. Сега, за да можем да защитиме околната среда, да закриляме потребителите, трябва да се приемат правила. Правила обаче, които не е да се налагат а, рестрикции на селските стопани, а да се защитат и те, както и потребителите. Не става дума за протекционизъм. Ако обясниме на един италиански, английски, немски а, производител, че това трябва да се направи, защото е необходимо за производителя и в противен случай ще трябва да внесем продукта от а, Аржентина, той ще разбере. ОСП трябва, трябва да бъде едно решение на проблемите. Проблемите в нормално време, проблеми, които се, са предизвикани от кризата. Не, не трябва да им казваме, даваме ви тези пари, защото вие трябва да похарчите еди какво си. Ние ги казваме, даваме ви тези пари, защото искаме да закриме потребителя. И още една дума. Става дума за преговорите в рамките на СТО. Ще, ще ми се да сложа пръст в раната много доклади слушахме още през септември, октомври и така нататък относно последиците от, да речеме, е, постигнато заразумение в, е, в Доха. Сега тук, тук се каза, че по някакъв начин ще трябва да намалиме и ограничиме последиците от е, споразуменията в Доха. Ми трябва ли да постигаме в такъв случай споразумение в Доха? Да, либерализма не е решение на всичко на всички. И какво означава тамо? Това, това, това, това означава, може би, че трябва да преразгледаме базата на преговорите с известни страни заинтересовани страни. Благодаря. Имам, имаме време за още трима души. Радвам се. че колегата беше а, така споделя нашето мнение и ако се познавахме от едно време, може би той ще да бъде в Сиатъл с нас да а, демонстрации, но може би пък ще се срещнем в Женева в края на месеца. И щехме да спечелим много време. Така. Закон, нали е ОСП? така както функционира, ОСП днес не е законна. Тя няма законна основа, тя е несправедлива при разпределението на помощите. 90% от помощите отиват при онези, които най-малко имат нужда от тях. Тя е пагубна за околната среда, тъй като в цели региони, цели местности се влушава екологическата обстановка, а от економическа гледна и социална гледна точка тя е абсурдна. Просто цените на е, сълскостопанските продукти не са свързани, не са взаимосвързани с себестойността. Нито един производител в Европа е в състояние да произвежда на, евро, на световни цени. А това са цените, които ние се опитваме да им наложиме. Така че за да може наистина тази политика да стане една законна политика, трябва да преразгледаме основите, на които почива. От една страна е, хранителен суверенитет, е, да осигуриме правото на храна, което е фундаментално право за нас, за други е, страни в света, за, за с околна среда, биоразнообразие и енергетика. Знаеме, че начините на производство могат да създадат работни места, не трябва да го заправяме. Така че днес трябва да е, обърнем гръб на логиката, която създадахме през 1992 година и да пресъздадем една ОСП, чиято, чиято цел е да, осигу... да бъде политика за всички, а не политика, която да служи само на тези 7-8%, които се занимават с трансфера на стоки от един комитет, континент на друг. Днес трябва да създадем нови инструменти и ако тези, ако тези инструменти наистина ни позволят да постигнем целите, то тогава политиката ще бъде законна. Първо, трябва да разграничиме, да разделиме производството от помощите. Преди няколко години, може би, това беше основата, но днес са. Тогава целта не беше да бъдем по-ефективни, а просто да е, баскираме по някакъв начин държавните помощи, но в никакъв случай целта не е било ефективност. Тоест, значи трябва да, из, да измислиме, да създадеме нови инструменти. Сега няма нужда да, да навлизаме в подробности, като млечните квоти и така нататък. Да се фиксират цени, да се фиксират европейски цени които да отговарят на себостойността на, в съгласно най-добрите условия, като за другите там, където условията са а... много по-лоши или неравностойни, да се а... дадат компенсации и помощи. И същевременно да се създадат инструменти, които да а бъдат екологосъобразни, защото няма да можем да продължиме да поддържаме промишлено земеделие, което внася 20 милиона а, тона генно модифицирана соя от Америка. Подобна сълскостопанска политика е безцелна и безмислена. Ако искаме да работиме за европейските граждани, за европейските замеделци, трябва да преработим из основи ОСП. Благодаря ти, Жозе. Вие и след това вие. Благодаря, господин председател, господин Яр. Е това, аз съм си записал няколко бележки, първо по нон-пейпера, който изчезва в някоя кошче в военната сфера ще се каже, че това е вражески огън, може би, и е правилно, когато се посочва, че трябва да говорим за задачите. Ние още веднъж показахме, още веднъж е, е, ясно нам пейпера и че трябва да гледаме е, от в лявата страна за бюджета. Има и други варианти на този документ. Е, не мисля, че за мен е по-важно бюджета, отколкото това с е, документа. След това, общата сълскостопанска политика. Аз мисля, че нашата обща социал... сълскостопанска политика още не е изчерпала потенциала си на развитие. Колегата Дес още в началото каза, ние бихме могли е, да е, изхранваме милиони хора с здравословни храни. Освен това, е, ние извършваме екологично земеделие, е, действа принципа на кръстосано съответствие, обаче, е, за съжаление, качеството пада от от реформа на реформа и затова аз пленирам да се работи в тази насока. И трето, отделяне на плащанията от производството при отделянето на плащанията от производството, като че ли земеделските стопани не получават, получават средства за нищо. Това не е верно защото ние имаме принципа на кръстосано съответствие и защото земеделският стопанин трябва да даде нещо от себе си, за да получи това, тази премия. Ние обвързваме всичко това с определени условия, което означава, че има достатъчен потенциал да продължим. И който твърди обратното, може ли да се представи една сълскостопанска търговска политика, е, която да се вмести в бюджет от 5 милиарда евро и е, как ще гарантираме изхранването на гражданите на Европейския съюз. И е, крайна сметка, ако не се спазват тези принципи, всичко ще излезе по-скъпо за европейският потребител. И накрая, втория стълб, за който толкова много се говори, той има за мен предимства, но и значителни недостатъци. Той винаги е свързан с съфинансиране и всеки който се оплаква от втория стълб, не трябва да забравя, че във втория стълб има съфинансиране и всичко това зависи дали държавите членки имат средства или не. Така че тук могат да се произвеждат и мултиплицират нови несправедливости, ако държавите нямат достатъчни средства. И това никога не трябва да се забравя. Благодаря. Благодаря господин а, Хофман. Дорфман, извинете. Благодаря, господин председател. Благодаря за провеждането на този дебат днес. Аз искам да задам въпроса доколко една по-задълбочена реформа е, ни е необходима. И аз е, е мисля, че в рамките на едно десетилетие ние направихме три реформи. Е, въвеждането на общия преглед. Е, след това искаме друга реформа и трябва да си зададем въпроса дали могат да си